Dear colleagues, Драги колеги, драги гости, дами и господа, мисля, че е време да започваме, не на последно място, защото ни предстои много натоварен дневен ред. Преди да започнем, искам да кажа, че днес има превод на всички официални езици на Европейския съюз – и можете да проверите номера на канала, който съответства на вашия език. Започвам веднага с встъпително изявление, след което ще започнем работа по същество. Комисията по околна среда на Европейския парламент много се радва, че има възможността да обсъди с депутатите някои от най-важните актуални теми, предизвикателствата на промените в климата и как да се превърне в дългосрочен план е економиката на Европейския съюз в новаторска, нисто въглеродна и ресурсно ефективна. Радвам се, че тук присъстват представители на 22 национални парламента. Сред нас са 12 председатели на комисии и 10 заместник председатели на парламентарни комисии. Това говори за актуалността на темите, които ще обсъждаме. Те са актуални както за нас в Европейския парламент, така и за вас на национално ниво. Надявам се, че ще проведем плодотворна размяна на мнения. Разискванията ще бъдат разделени на две отделни сесии. Първата ще се занимае с предизвикателствата, ролята и залозите на европейската екологична дипломация. Втората сесия ще се занимае с дългосрочната перспектива за новаторска, нисковъглеродна и ресурсно ефективна Европа. Както знаете, Европейския съюз винаги е бил в предни традиции на борбата срещу промените в климата. Той пое ангажимент към амбициозно споразумение и ще изиграе важна роля на конференцията в Париж. Общата цел на промяната в климата е да се ограничи глобалното затопляне до 2%, 2 градуса над нивото пред индустриализацията. Значителното намаление на емисиите през следващите десетилетия е необходимо за да се постигне тази цел – През октомври 2014 година Европейският съвет предприе важна стъпка към ниско въглеродна и ресурсно ефективна Европа, като прие заключенията за е, енергийната и климатична политика, по-конкретно целите на парниковите газове с минимум 40%. Това ще бъде основата за позицията на Европейския съюз по време на преговорите. В тясно сътрудничество с други европейски институции Европейския парламент възнамерява да изиграе важна роля в е, климатичната дипломация. Ние ще изпратим е, делегация на конференцията в Париж. Комисията по околна среда е за засилен, засилена дипломатическа дейност, за да се постигне успех на конференцията. За да изразим официално позицията на Европейския парламент на конференцията и, и ще бъде гласувано е, ще бъде гласуван доклад по собствена инициатива през втората половина 2015 година. Екологичната дипломация ще зависи от нашата способност да предприемем действия за новаторска, нисковъглеродна и ресурсно ефективна Европа. През последните 40 години бяха приети различни законодателни актове и те създадаха най-цялостните съвременни стандарти. Благодарение на тях бяха повдигнати някои от въпросите, които вълнуват гражданите. Преминаването към нисковъглеродната и ресурсно ефективна економика е една от тематичните, една, един от тематичните приоритети на седмата рамкова програма, прията през декември 2013 година. Тя ще ръководи европейската економическа политика до 2020 година. Необходими са редица условия, за да се реализират тези приоритети. Пълно изпълнение на климатичния и енергиен пакет, подобряване на екологичните резултати на производството, намаляване на екологичното въздействие на потреблението, в това число въпроси свързани с, с намаляване на хранителните отпадъци и използване на биомасата в условията на повишаване на цените и зависимост от внос, европейската конкурентоспособност и способност за конкурента растеж ще зависи от въвеждане на ресурсоефективност целите и критериите за ресурсно ефективност трябва да бъдат прияти като основа за взимането на решение в публичния и частен сектор. Тези цели ще имат и важни социално-економически цели, ще подобрят конкурентоспособността. Екологичните цели са много важни. Те ще спомогнат за повишаване на заетостта с 3%. В е, момента ефективността смятаме, че ще се повиши. Това е положително за европейските предприятия, които са глобални лидери в областта на рециклирането и енергийната ефективност, драги колеги. Драги гости, госпожи и господа, темите на днешния дебат са свързани с широк кръг от важни въпроси за Европейския съюз като цяло и за всяка отделна държава членка, за всички нас като граждани и политици. Радвам се, че днес имаме възможността да обсъдим тази важна тема с, с представители на националните парламенти. Сигурен съм, че дискусията ще бъде интересна. Сега, по отношение на организацията на разискванията, най-напред искам да ви кажа как ще протекат изказванията. Сесиите са организирани по такъв начин, че всеки да може да вземе думата. Но не всеки може да говори по всички теми искам да ви помоля да спазите с, да спазвате едно правило, което е обичайно за Европейския парламент и то е изказванията ви да са не повече от две минути. Също така не имайте предвид въпросите, които вече са били повдигнати и се погрижете въпросите и коментарите ви да съответстват на, тем, на темата, която обсъждаме. Е, депутатите от парламента могат да използват е, една синя карта за първата сесия и жълта карта за втората. Те ще ви бъдат раздадени в началото на всяка сесия. Що се отнася до депутатите, до останалите депутати, просто вдигнете ръка. Много се радвам, че мога да дам думата на господин Едвард Смилтен, заместник председател на Комисията по економика, селско стопанство и екология на Латвийския парламент. Дами и господа, уважаеми депутати, благодаря ви, че имам възможността да се да изнеса реч пред вас. Климатичните промени са опасно за всички нас и за да избегнем ефекта от тях, трябва да се ограничим до увеличаване на температурата до 2 градуса. За да постигнем това, ние трябва да постигнем и едно споразумение, което да е юридически задължително до 2000, да ограничиме, е, за да ограничиме промените до 2020 година. Затова е необходимо дългосрочно да се ограничат и емисиите на, въглеро... на парникови газове. То... Ние трябва да променим менталитета си в такъв смисъл. Националните економики трябва да започнат да работят по-инновативно. И за да постигнем тази цел, Подкрепата на гражданското общество ще е необходима също така и парламента ще трябва да се ангажира обязателно в този процес. Ще има и днес много дискусии по тази тема, която е много важна. Можем да се възползваме от е, възможността и да подчертаем, че по време на срещата на върха на министрите на страните членки под ръководството на Латвийското председателство, искането на Европа в това отношение е вече официален факт, което само по себе си вече е добър успех и той ще бъде записан в споразумението от 2015. Страните членки на Европейския съюз са, са поели ангажимент да намалят емисиите на парникови газове с 40% поне до 2030 година. Европейския съюз е първата от големите економически сили, която проявява подобна воля. Това е изключително важна стъпка за постигане на международно споразумение по време на конференцията в Париж през декември 2015. Но, колеги, остават ни 8 месеца до подписването на това споразумение. Латвия като страна председател на съвета на Европейския съюз се ангажира активно в международните преговори с неотслабващи усилия. По време на тези 8 месеца най-важното ще бъде да договорим, да постигнем договорености с страните извън Европейския съюз, като се опитаме да им обясним своята позиция и да им помогнем да разберат къде биха могли да се, в кои области може да се постигне общо споразумение. Латвия се ангажира и кани и другите европейски страни да направят същото. Пожелавам ви успех в дебата днес и е, в бъдеще е, плодотворни е, разговори и обмяна на мнения. Благодаря ви за вниманието. Председателят, благодаря. Сега можем да започнем с първия кръг на дискусиите. И е, каня първите ни оратори, господин Мигел Ариас Канайте, член на комисията, комисар отговарящ за въпросите на климата и енергетиката. И господин Анри Кокс, заместник председател на Камерата на депутатите на Люксембург. Председател на Комисията по околна среда и заместник председател на подкомисията по климат и енергетика. За да имаме достатъчно време за дебата, приканвам нашите изказващи се да спазват стриктно времето, което има е отделено, а именно 10 минути. Давам думата на господин Каниете. Почитаеми евродепутати, удоволствие да бъда пред вас днес, за да говоря за ролята на конференцията в Париж. Вашето участие и отношение ще имат много голямо значение в дискусиите за промените в климата. Остават ни само 9 месеца до конференцията в Париж. От днес до декември трябва да свършим още много работа, за да може да бъде сключено споразумението и да могат да се осъществят всички действия за борба с промените в климата в дългосрочен план. Искам да се спра на три аспекта на този процес. Първо, приносът на Европейския съюз второ на диалога и сътрудничеството с нашите страни и региони и второ и трето някои мисли, които бих желал да споделя с вас като парламентаристи. Започвам с приноса на Европейския съюз. Като отговорен комисар за климата и енергетиката, съм много горд, че Европейският съюз бе първата глобална економика, която пое ангажименти във връзка с бъдещото споразумение. Ние представихме в началото на март официалната си позиция, така наречената позиция ИНДС. Ясно е, че Европейският съюз се стреми към резултати и сега очакваме и другите да го направят. Нашият принос се състои в това задължително да се ограничат емисиите на въглероден двуокис до определено равнище. До 2030 година ние ще ги намалим с най-малко 40% в сравнение с нивата от 90-та година. Това са задължителни национални економически цели, които ще охванат всички економически отрасли. Целта може да бъде постигната само чрез действия на цялата територия на Европейския съюз. Това амбициозна цел, но тя е постижима. Важно е да се отбележи, че трябва да мислим за намаляване на емисиите в дългосрочен план. Намаляването им с поне 40% ще ни тласне по една пътека на рентабилност, която ще ни отведе до намаление с поне 80% на територията на Европейския съюз до 2050 година. И вече сме започнали да работим по проекти в тази връзка. Миналата седмица започнахме два консултативни процеса в контекста на рамката климата-енергетика до 2030 година. Това допринася и за постигане на приоритета на Съюза на институциите на Съюза за изграждане на устойчива структура. Ние искаме енергийна ефективност, вътрешен пазар, декарбонизация, енергийна сигурност и разбира се, трябва да акцентираме върху научните изследвания. Всички тези аспекти са много тясно свързани помежду си. Намаляването на парниковите газове е важно за всеки от тези пет аспекта и за увеличаване на енергийната сигурност, и за създаването на нови работни места, и за увеличаване на износа. Сега, превръщането на думите в дела. Как ще стане то? Вече имаме план, който трябва да се изпълнява през едните месеци и години. Ние работим усилено в Европа, но това не е достатъчно. Промените в климата са глобални и решенията трябва да се търсят също на глобална плоскост. Трябва да работим съвместно с международните ни партньори. Ние сме готови да положим усилията, които се изискват от нас. Но днес ние а, сме а, източник на по-малко от 10% от емисиите в глобален мащаб. И за това искаме да има международно споразумение, което да е задължително и всички да се ангажират да изпълняват ангажиментите, проистичащи от него. Това трябва да отразява и политическата реалност и разбира се капацитета на страните да се справят с тази цел. Колективно ангажиментите и задълженията на всички страни трябва да бъдат насочени към намаляване на глобалните емисии а, с поне 60% спрямо 2010 до 2050 година. Ние така само можем да задържим глобалното затопляне под 2 градуса повече в сравнение с прединдустриалната епоха. Международното споразумение трябва да е максимално амбициозно и всеобхватно. Също така то трябва да може да издържи на проверката на времето като бъде подчинено на последните постижения на науката. Моят приоритет сега ще бъде да разговарям и да поддържам постоянно връзка с партньорите ни по света, за да постигнем това споразумение в Париж. Най-неотложното предизвикателство е да се изпълняват действията своевременно. И то от всички, от критична маса международни партньори. Трябва да се определи всеки какво може да постигне само Швейцария, Норвегия и Мексико са представили своя принос към бъдещото споразумение извън Европейския съюз. Затова трябва задължително и останалите да го направят. Благодаря на всички, които вече са предприели това действие. Съединените щати и другите държави от Г-20 трябва да последват Европейския съюз и бързо да представят това, което възнамеряват да поемат като ангажимент. Също така африканската група страни, по-малко развитите страни, всички те трябва да представят съобразно своите възможности, идеите си за това какво могат да постигнат. Това, което е важно, е всеки принос да бъде максимално амбициозен, съобразно възможностите на страните. Времето е от съществено значение, защото се нуждаем от ясно е, разбиране на фактите на глобалното затопляне и много ясни ответни действия. Сега стигам до третия аспект. Ролята на партньорите. В глобално отношение Европейският съюз е поел своята отговорност за борба с промените в климата. Ние чрез своите действия на европейско ниво винаги сме доказвали, че економическият растеж и намаляването на емисиите са две съвместими цели. Но такъв ангажимент трябва да поемат и партньорите на Европейския съюз. Искам да благодаря за това, че вие като парламентаристи ни подкрепяте в нашите усилия. Както европейските парламентари, така и националните парламенти ще трябва да подпишат спогодбата от Париж, след като тя бъде сключена. И за това трябва да се следят преговорите и тяхното съдържание. Надявам се, че и в бъдеще Европейската комисия ще продължи да дава обстойна информация на Европейския парламент, е, както за това какво прави нашата делегация там, така и за това, което става на пленарно заседание. Европейската комисия трябва да говори с един глас. Парламентаристите не водят преговорите, но те са посланици на Европейския съюз навсякъде, където поддържат връзка. Вие имате своята тежест на международната сцена. Това ще въжи и за периода след конференцията в Париж, защото самата конференция няма да реши проблемите на климата. Надявам се, че ще се приведе след тази конференция глобалната траектория на емисиите в по-устойчив вид. Но нека стигнем най-напред до Париж. За тази цел е необходимо да има дискусии във всички национални парламенти по цял свят, както преди конференцията, така и след нея. Европейският съюз има по-голям опит от всички други партньори по света. Надявам се, че това ще бъде добър пример, който да следвате и източник на вдъхновение във вашата работа. Господин председател, почитаеми депутати, като глас на европейските граждани, вие сте добре запознати с трудностите на европейските граждани в техния бит и тяхното безпокойство за бъдещето. Е, сред тези безпокойства промените в климата заемат доста високо място. Девет от всеки 10 европейци заявяват, че промените в климата са сериозен проблем. За един от всеки 6 европейци това е един от най-важните проблеми в света. Е, гражданите смятат, че трябва да се предприемат спешни действия. Четири от всеки пет европейци са съгласни, че и борбата с промените в климата и по-ефикасното използване на енергия могат да допринесат за по повишаване на растежа на економиката и за създаване на работни места. Ние всички имаме своята роля за бъдещия успех на Парижката конференция и за ниско въглеродната економика на бъдещето. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, господин комисар, и за това, че спазихте ограничението във времето. И сега давам думата на господин Хенри Кок, заместник-председател на Камерата на депутатите на Люксембург. Ah oui, je commence encore une fois. Monsieur le commissaire. Господин комисар, господин председател, драги колеги парламентаристи, дами и господа, най-напред искам да ви благодаря за поканата. Благодаря ви за думата. По време на конференцията в Париж, Люксембург ще бъде председател на Европейския съвет посредством конструктивни разговори на, всички, на всяко политическо ниво, Люксембург полага усилия Париж да бъде максимално добре подготвен. Задължително е да се постигне амбициозно задължително и динамично споразумение, което ще даде възможност да не се превишава затоплянето с повече от 2 градуса. Имайки предвид глобалния залог, днес е абсолютно сигурно, че конференцията в Париж ще мобилизира не само държавните и правителствени ръководители, но също така и гражданското общество по време на срещата на върха в Нью Йорк през септември 2014 година за първи път се проведе световен поход за климата. и е, Имаше манифестации в 2500 е, града в повече от 130 страни. Стотици хиляди граждани в цял свят поискаха държавните ръководители да предприемат е, смели действия. Е, увеличава се, засилва се обществената и гражданска осъзнатост в е, цял свят. Но държавните ръководители не успяват от години да постигнат е, ново световно задължително споразумение за климата. Усилията за защита на климата започват да се осъществяват на местно и регионално ниво и това благодарение на ангажираността на местните власти, гражданското общество и много неправителствени организации. Ето защо първият въпрос, който искам да повдигна е необходимостта да се включи гражданското общество, както и местното и регионално ниво за изпълнение на, на постигнатото споразумение. Необходимо е да се насърчат инициативите от е, типа отдолу нагоре. Активното участие на нашите гражданци в борбата срещу промените в климата ни принуждава да разработим нормативна база. Декарбонизацията на нашата енергийна система и, сигурно, и сигурността в производството предполагат и демократизация на производство на енергия. Е, производство на енергия, което е децентрализирано, декарбонизирано и сигурно, е нещо, което съответства на целите на нашите граждани. Второто, което искам да кажа е, че трябва да се получим от опита на местните регионални власти. Тези власти са най-близко до своите граждани и са първите, които могат да установят какви са потребностите на тяхно ниво и да адаптират съответните мерки. Опитът на местните власти организирани през 1990 година в Алианса за климата или по-скоро в рамките на конвенцията на кметовете ни говорят за това, че трябва да се предприемат действия и на местно ниво. За да се гарантира успеха на програмата е, е необходимо да се откажем от мъглявите политически цели след това трябва да се разработи координиран план за действие, който да отдава предпочитание на взаимодействието и избягва изолирани и понякога противоречиви инициативи. На трето място трябва да се следи за съгласността на политиките, като се гарантира връзката между целта за намаляване на емисиите на парникови газове и други програми и политически цели, като например здравеопазването, економиката и качеството на живота живота. На четвърто място трябва да се гарантира участието на гражданите и да се създадат партньорства и сътрудничества. И най-сетне трябва да се гарантира редовното наблюдение на резултатите и те да се адаптират в съответствие с програмите. С закона от 13 септември 2012 година Люксембург успя да мобилизира до сега 93 от общо 150 общини в Люксембург е, за, инвес... за активни е, инвестиции в борбата срещу промените в е, климата. Целите на този закон са засилване на ролята на общините в климатичните промени според максимата мисли глобално, действа и локално. Намаляването на емисиите на парникови газове и енергийните разхове на общините насърчаване на местните и регионални инвестиции и създаването на система на енергийно счетоводство. Държавата гарантира финансова помощ и техническа помощ. С този закон всички общности имат възможността да се присъединят пряко към пакта на кметовете. Трети въпрос, който искам да повдигна, засяга нас парламентаристите, както на европейско, така и на национално ниво пряко. Всички ние носим огромна отговорност и играем политическа роля като законодатели и избрани представители на гражданите. В този контекст парламента на Люксембург през 2014 година реши да създаде под комисия която работи в областта на климата и енергетиката. Тази подкомисия в момента анализира ситуацията на национално ниво, успеха и провалите на сегашната климатична политика с цел да предложи допълнителни инструменти. Ето, в резултат на това преди лятото се предвижда да се създаде дебат с доклад. Аз съм докладчик в рамките на нашия парламент, за да се засилят дейностите в Люксембург, насочени към борбата срещу климатичните промени и за да създаде климат на доверие, който е необходим за успех на преговорите в Париж. Става дума за това да се създаде основа за изпълнение на истински хоризонтален закон за защита на климата. Позволете ми да поздравя колегите от Финландия, които не могат да са тук поради това, че на 19 април ще се проведат парламентарни избори. Те обаче съвсем наскоро приеха рамков закон за контролната роля на парламента. Успехът ще дойде само като бъдат поети ангажименти и като е, бъдат осъществени убедителни действия. Не можем да не поздравим следователно Европейския съюз е, за това, че предприе ангажираност по време на среща на върха в Рига. Намаляване с минимум 40% на емисиите на парникови газове до 2030 година в сравнение с нивата на 1990 година е насочено към това темпер... затоплянето да не превишава 2%. Би било много полезно всички страни да публикуват своят принос в максимално бърз, бърз срок. Е, в навечерието на среща в Париж ние парламентаристите е, носим огромна отговорност за да защитим европейската цел с е, един глас. Не бива да допускаме политическите боричкания да пречат на позицията на Европейския съюз. Трябва да заложим на способността си за новаторство, тъй като разполагаме с нужните технологии за намаляване на емисиите. Същото а, въжи и за казаното относно финансовата помощ за развиващите се страни. Климатичните промени трябва да бъдат включени в споразумението от Париж като ключов елемент за постигане на целта да не се превишават двата градуса. Господин комисар, драги колеги, вместо заключение искам още един път да ви уверя, че Люксембургското председателство и нашия министр на околната среда ще направят всичко, което е в техните възможности, за да може среща на върха в Париж да постигне успех и да се достигне споразумение, което да е достоен наследник на протокола от Киото. Благодаря за вниманието. Председателя, благодаря ви и аз. Сега започваме с първия кръг въпроси. Веднага давам думата на нашите гости, парламентаристи от държави членки. Давам думата на господин Руиц, председател на Комисията околна среда е, и е, промяна в климата на Сената. Давам му думата и му напомням, че е, всички имат по две минути. Gracias, muy buenas tardes. Yo quería en primer lugar. Благодаря. Добър ден на всички. Първо, ако ми позволите, искам да поздравя нашия колега и доскоро министър в Испания, комисар Канете. Искам да му пожелая много успехи като комисар – от неговия мандат, разбира се, ще имаме ползи всички. Имам един въпрос. Говорихте за европейската позиция, за това, че ние трябва да бъдем водещи в борбата с климатичните промени. Европейския съюз иска да наред със своите ангажименти да убеди и другите страни да поемат е, ангажименти, защото това ще направи клима... политиката за борба с климатичните промени по-ефективна. Но какво е вашето мнение? Как се развива така наречената климатична дипломация? не е ли необходимо всички браншови е, отраслови политики, е, енергийната включително, е, да се насочат към постигането на тези цели за борба с климатичните промени и е, да ги устойностим, така да се каже, защото е, не можем да търсим намаляване на емисиите е, така самоцелно и изолирано. В края на кращата индустрията произвежда стоки. Ние не можем да разглеждаме този въпрос в изолация. Трябва да го отчитаме спрямо всички европейски политики. И да се опитаме да постигнем един модел, който да може да бъде следван не само в Европейския съюз, но и навсякъде по света. Господин Макарти сега има думата, председател на Комисията по околна среда в Ирландия. Също имате две минути, заповядайте. Благодаря, господин председател. Климатичните промени е, също за нас са ключово предизвикателство. И те се дълж... ще имат сериозни последици, и то неблагоприятни за нашите страни. Ние имаме проблеми с повишаването на нивото на океанските води, с непрекъснатите заплахи от наводнение. Също така плащаме социални и економически, социална цена, цена е, също от економиката. Изключително важно е Европейския съюз ефективно да комуникира на срещата на върха в Париж и да постигне максимално е, ангажираност в нашето участие. Затова е и много полезен плана за действие на така наречената климатична дипломация. Новото споразумение трябва да даде възможност на всички страни да водят политика устойчива за развитие с намаляване на потреблението на въглерод. Също така, новото е, споразумение трябва да е правно е, обвързащо и всички да поемат ангажимент да спазват цели за, за удържане в увеличението на 2 градуса. Политиката на Ирландия е амбициозна и постижима до 2050. Ние искаме да постигнем намерение с 30% до 2015 с когенерация. Също така да работим в земеделието и горското стопанство без да поставяме под въпрос обаче капацитета за производство на храни. Имам въпрос към комисар Канети. Той ще може ли да направи максимума възможен да направи така, че земеделието и горското степанство да бъдат включени в е, отчитането на намаляване на емисии – защото е, много хора, когато е, трябва да си осигуряват и когато трябва да направят избор между сигурност на продоволствието и действия за намаляване на глобалното затопляне, е, не винаги могат лесно да направят този избор. В някои страни много често се прибягва до прекомерно използване на, въглеродни, на високо въглеродни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 и нашите виждания за срещата ни днес. Полша ще подкрепи всяко споразумение, което цели за намаляване на емисиите и борба с изнасяне на производства извън Европа. Но въпросът е какъв ангажимент ще имат нашите основни економически партньори. Искаме да чуем това в Париж. Ще покрепим всяко споразумение, което обвързва всички страни с ангажименти за намаляване или удържане на глобалното затопляне. Обаче не е ясно дали това ще можем да постигнем в е, Париж. Какви са стимулите за това? Особено за намаляване на емисиите. Ангажиментите покриват много малък брой страни. И по този начин единственото, което ще се случи е, е високовъглеродни производства да бъдат изнесени в други страни. И не може да се налагат правила от на, само на една малка част от страните. Давам думата на е, члена на Европейския парламент Йолайнен. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че ние можем да се срещнем с парламентаристи от други страни, защото става дума за преобразуване на нашето общество, на нашата економика, е, която се налага от климатичните промени. Някои страни членки вече имат планове за борба с тези климатични промени и други още работят по тях. Вече ние влизаме и във връзки, в мрежи с други парламентаристи по света, за да постигаме съответните цели. Е, за да постигнем тези цели в Пари, е, Париж, ние трябва да сключим едно споразумение, което да е законово обвързващо. Господин комисаря коментира защо и какво може да се постигне, ако това споразумение е правно обвързващо. Но Штатите и Китай и други нямат голямо желание това да се направи. Затова поне системата за проверка на отчитането на намаляването на емисии ми трябва да бъде е, правно задължително, обвързваща. Вероятно няма да постигнем целта от 2 градуса увеличаване на затоплянето. Така че ние трябва да влезем в партньорства по климата с развитите страни на базата на нашите собствени цели. Вероятно има някои бели полета и ще има в общото споразумение, но посредством двустранни партньорства ще можем да ги попълним. И естествено парите ще бъдат големия проблем. Както винаги, пари, пари, пари. Кой ще може да извади стотиците а, милиарди евро, които ще са необходими? Благодаря. Господин Франс Антерстелър, Бундесрат, Германия. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми депутати. Вие очертахте основните насоки на климатичната политика на Европейския съюз. Не искаме да гледаме напред в нашата стратегия за климата, но и да направим така, че да е в Европа да си останем с водеща роля в международните усилия за борба с климатичните промени. А е- това изисква значителни усилия. Нашите цели до 2300, според мен, са следните. Те никак не са лесни, като се имат предвид общия контекст на климатичните промени. Трудно ще е, според мен, и да ги постигнем, но за това трябва да търсим една революция в енергетиката в Европа. И искам да задам въпроса, готов ли е господин комисаря, като се имат предвид нашите цели, 80% е, е, намаление до 2050, пък дори 95% намаление на емисиите на парникови газове, е, готови ли сме нещо да се предприеме в това отношение на международно ниво? И второ, как ще попълним пропуските в законодателството за климата? Може би нашите цели не можем да не могат да бъдат постигнати, защото вместо да намалим емисиите, ние просто ги изнасяме в други страни. Как тогава точно да разберем и какви бюджети да отделяме за тази политика? господин Антонио Рамаш Прето, председател на Комисията за околна среда и териториално планиране в Португалия. Благодаря, господин председател. Европейския съюз винаги е бил ангажиран с борба с климатичните промени Въпросът за промените в климата не е само екологичен въпрос, това е економичен въпрос, въпрос също така и въпрос на етиката, на общественото здраве и социален въпрос, както и въпрос на международна сигурност, въпрос, който не може да бъде разрешен при отсъствието на солидарността и без научни знания. Европейския съюз винаги е бил, така да се каже, мека сила, който може да посъщава целите си, като дава пример. Аз ние смятаме, че Европейския съюз е в състояние да изпълни целта за намаляване на емисиите с до 80%. Преди да си сътрудничим, трябва да решим проблемите в нашите страни. Моят въпрос, господин комисар, е следния. Какво според вас трябва да направи Европейския съюз по-конкретно по целта свързана с енергийната ефективност, ние като че ли не сме в състояние да постигнем определените цели. Какво трябва да направи Европейския съюз, за да постигне целите, които сме си поставили? Второ, много се говори за задължително споразумение в Париж. Аз се притеснявам да не останем разочаровани, така както беше в Копенхаген. Ето защо ви питам. В това ново споразумение – Не бива ли да предвиди една нова е, реалност и кои елементи са необходими, за да не загуби Европейския съюз своята конкурентна способност. Благодаря госпожа Ширик Пирит. Благодаря, господин председател. Ние трябва да работим по тази тема, да, но гражданите, компаниите, всички трябва да се присъединят към тази, е, тези усилия. И сега, когато е, обсъждаме нещата, трябва да имаме ясна представа и всичко, което се говори, кое от това е вярно и кое не. Цифрите, с които боравим, трябва да сме сигурни, че са верни. Освен това, е, биоразнообразието има безкрайно количество законодателство в е, всички е, области на околната среда и не е сигурно, че бизнесът ги разбира и има възможност да ги прилага. Във всички случаи ние трябва да застанем над, зад индустрията, зад производ... земеделските е, производители в тези си усилия. Благодаря. Госпожа Фабиан Келер, депутат на Френския сенат. Благодаря. Искам да заявя също, че и Франция има готовност, заедно с всички останали, да поеме ангажименти за борба с климатичните промени. За нас е огромна чест да посрещнем конференцията на върха в Париж. И в Франция има огромно единство на общественото мнение, както и в Европа, да търсим една устойчива политика в това отношение. Три въпроса отправени към господин комисаря и председателството на Европейския съюз. Можете ли да доуточните, господин комисар, каква а, е, така, тази а, е, дипломация за околната среда, която представихте накратко, как, е, как, как тя се, се измерва с дейността на националните парламенти? Второ, в рамките на тази конференция какви сигнали ще подадем на страните, които не са толкова развити? Те страдат от двойното бреме примерно в Африка, Централна Америка, Южна Америка, страни, които не развиват толкова много в момента економиката си. А също коментар към изказването на колегата Йолайнен. Какви конкретни мерки е, по този зелен фонд 100 е, милиарда евро се предвиждат е, на теория, но какъв е капацитета реална за действие? Трето. Много се радваме, че тук се срещаме на тази междупарламентарна среща и се надяваме в края на срещата да одобрим една обща декларация, която така да очертае е, жалоните в е, перспективите на конференцията в Париж. Благодаря. Благодаря ви аз. Сега Лайош Кейпли. Комисия по устойчиво развитие на Националната асамблея на Унгария. Számos kritika éri az Európai Uniót külpolitikai tehetetlensége miatt. Ám ez a magatartás egyáltalán... Европейският съюз често търпи критика за това, че не прави достатъчно по теми като тази, за която говорим. Но има една сфера, в която той показва всъщност примера, който да следват другите – и това е опазването на климата. Мисля, че Европейският съюз трябва да продължи да прави всичко, на което е способен, за да изпълнява важната си роля и в бъдеще. И да убеди Съединените щати и Китай да правят повече за опазването на климата. И да си поставят амбициозни цели. Особено във връзка с емисиите на парникови газове. Не само Европейският съюз като цяло, но и Унгария се притесняват много за това, което правят другите. Ние не сме направили нищо, което да е довело до поручаване на конкуренцията и да намалява нашата конкурентоспособност. И трябва да поддържаме този курс и в бъдеще, защото следва да опазваме климата, но не и да се превръщаме в мъченици заради него. Също така смятаме, че са важни двустранните срещи и те могат много да допринесат за успеха на Парижката конференция. Унгария със сигурност ще се старае да даде ценен принос по време на конференцията. Мисля, че можем да направим много, за да гарантираме успеха на конференцията и Унгария ще участва в нея активно. На мнение сме, че всички участници в конференцията трябва да допринесат за нейния успех. Европейският съюз има най-голямата дипломатическа мрежа в света и тя трябва да бъде активно използвана, за да се превърне Парижката конференция в истински успех. Благодаря сега господин Гербранди от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Както каза и господин комисарят в уводните си думи, Европейският съюз е, допринася по-малко от 10% е, от глобалните емисии на въглероден двуокис. Но ние като европейски страни носим все още огромна международна отговорност. Аз се притеснявам не толкова за това как ще изглежда споразумението от Париж. Мисля, че голяма част от присъстващите тук много лесно могат да постигнат споразумение, да се съгласят един с друг за това как би трябвало да изглежда споразумението като форма и съдържание. Но за мен е по-интересно да не допуснем това, което стана преди 6 години в Копенхаген, да не допускаме втори Копенхаген. Аз присъствах на предишната конференция на страните в Лима, Перу, и ми беше ясно, че ако богатите страни в света нямат желание да плащат повече за преодоляване на промените в климата, бедните страни, ако мога така да се изразя, сега възникващите економики няма да имат такова желание също. Затова и въпросът ми към комисаря е дали имат конкретни планове за излизане от тази задънена улица която богатият и бедният свят са заложници един на друг и биха могли да препятстват постигането на споразумение в Париж. Аз мисля, че ние и някои други е, богати страни в света е, имаме специална отговорност, е, за да направим първата стъпка към преодоляване на застоя. Благодаря. Сега колегата Гергенс, член на Комисията по околна среда в Федералната е, асамблея на Белгия. Благодаря. За мен е много важно Европейският съюз да има амбициозни цели, така както каза и комисарят. Даже в Европейския съюз някои държави, като моята, имат нужда да бъдат стимулирани, за да направят повече за ограничаване на емисиите на парникови газове. Мисля, че би било много необходимо да се разделим с страха си от мерките, които трябва да предприемам и е, от опасенията си, че те могат е, да ни поставят неблагоприятно положение в сравнение с економическите ни конкуренти. Да, необходимо е да имаме екологични правила, за да могат е, да се произвеждат блага в Европейския съюз. Искам също да кажа, че е много важно да има единство на политиката на всички нива регионално, местно, национално, европейско и разбира се световно. Но е необходимо всяка държава да направи максималното, на което е способна, като разбира се имаме предвид, че не може от развиващи се страни и от страни борещи се с бедност, да направят същото, което правим ние. Да не е, се стигне отново до провал на преговорите поради големите ни очаквания от бедните страни. Е, да, добре е да се дадат е, указания за това как изглежда дипломатическата страна на нещата, какво прави Европейската комисия и това да стане е, достатъчно рано. Е, в дипломацията много неща се решават и в последния момент в коларите на конференцията, за това трябва всички да присъстваме и активно да участваме в усилията до увенчаването им с успех. Благодаря сега господин или госпожа Брумер, член на Комисията по околна среда на Националния парламент на Австрия. Благодаря. Ние се нуждаем от амбициозно задължително споразумение за борба с промените в климата и аз много се радвам да чуя, че Европейската комисия си поставя амбициозни цели. Съвсем ясно е, че Европа носи огромна отговорност в тази област. Енергийната политика и политиката връзка с климата трябва да бъдат усъвършенствани това, което не трябва да допускаме, е амбицията ни да бъде накърнена от празноти. Европейският парламент, както и националните парламенти, отразяват желанията на гражданите. И аз искам да се спра на това, ролята на парламентите. Господин комисар, вие казахте, че нашата роля е да ратифицираме споразумението след като бъде подписано и да следим за неговото изпълнение, но аз не мисля точно така. Смятам, че нашата задача като парламентаристи започва още сега. Ние трябва да направим така, че правителствата и техните представители да отидат с правилна позиция в Париж и да я защитават там. Мисля, че всички държави членки на Европейския съюз са, са представени на днешното заседание и са съгласни с това, че ние можем много да допринесем за постигане на целите. Искам да призова всички да поемат отговорността си в периода предхождащ конференцията. Благодаря. Сега господин Екхот. Благодаря, господин председател. Наистина много се радвам, че можем да обсъдим с колегите от националните парламенти темите климат и енергетиката, защ... и енергетика, защото наистина в крайна сметка всичко ще опре до действия в отделните държави. Това, което малко ме притеснява е, че тук всички говорим за екологично законодателство, но знаем, че ключът в Париж, от който ще зависи успехът или неуспехът, е парите комисарят дори не спомена финансирането. Каквото искаме можем да правим, но ако няма финансиране за мерките, няма да има и успех в Париж. На мен ми се струва сякаш е, околната среда е на една страна, финансирането е на друга страна. Но другите страни не ги интересува по коя тема работим. Ние сме обещали инвестиция на 100 милиарда евро годишно до 2020 година. Ако това не изпълним, никой друг няма да ни вярва и няма да има сделка накрая, няма да има споразумение. Мисля, че е много важно хората, които работят по екологичните въпроси, да обсъждат тази тема непрекъснато с националните парламенти, защото Министерствата на финансите ще трябва да направят така, че да се гарантират обещаните суми. Ако всеки започне да лобира пред националните парламенти, е, трябва да се мисли и за участието на министрите на финансите. Може би министрите на финансите трябва да отидат в Париж. Не трябва да се говори само за цели, трябва да се говори и за финансиране. То е ключово. И още една бележка. Ние е, знаем, че Париж няма да е достатъчен, за да ограничим увеличението на температурата до 2 градуса. Защо обаче не започнем да мислим за 2025 година. Ние говорим за 2030 година сега. Такава е перспективата ни. Но другите страни мислят за 2025 година. Аз мисля, че трябва да застанем на тяхната позиция, за да не заключваме предвижданията си за толкова дълъг период напред. Благодаря. Сега госпожа Ван Велдовер, член на Комисията по околна среда е, в Камерата на представителите на Холандския парламент. Благодаря. Klimaatveranderingen, het vormt dan ook. Ние е, напълно е, споделяме необходимостта да се борим с промените в климата, като се има предвид, че сме крайбрежна държава. След Киото смятаме, че трябва да се върви отдолу нагоре усилията ни. Но има, разбира се, и някои опасения. Трябва да се поемат не само ангажименти, а да се преследват и резултати, да се постигат и резултати. Е, трябва да се извършва необходимото управление и да се контролират постигнатите резултати не само в Европа, но и в света. Имам два въпроса. Как ще следи Европейската комисия за това, държавите членки наистина да полагат усилия за постигане на целите на Европейския съюз от днес до 2030 година. И освен това, на международно ниво как ще се следи дали тези ангажименти, които ще се поемат в Париж, ще бъдат достатъчни? Как ще се контролира това, което бъде договорено в Париж и неговото изпълнение? Ние имаме голямо доверие е, в Парижката конференция, но нека бъдем е, реалисти. Е, навсякъде процесите имат ротационни председатели и това затруднява работата, когато се работи по такива деликатни теми. Какво е мнението на комисията по този въпрос? И последно, нашите технически и технологични познания могат ли да помогнат по някакъв начин на други държави да постигнат целите, които си поставяме. Благодаря. Now, мистер... Благодаря. Сега е господин Мирко Бушто от е, Италианския парламент. Е. Благодаря. Аз мисля, че в настоящия момент е, стремежите за драстично намаление изисква значителна промяна на глобално ниво сме свидетели на е, влушаване на ситуацията, т.е. повишаване за топлянето с повече от 5 градуса. Ето защо амбициозната цел не може да се постигне само с мерки за енергийна ефективност. Не, че е маловажно, но не стига. Мисля, че сега трябва да започнем да говорим на системно ниво, да говорим за системата на производство, Говореше се за мерки отдолу нагоре, т.е. промяна в начина на живот, в поведението. Гражданите като че ли са загубили управляващите като че ли са загубили способността да убеждават гражданите. В много проучвания, по-конкретно на организацията ФАО и животновътството на, на него се падат около 4, 14%. Само с увеличаване на фуражите на животните ще се превиши ще се превишат двата градуса производството на храни също така ще доведе до превишаване на двата градуса. Така че нека да се замислим за това, че трябва да има промяна отдолу нагоре и политиката трябва да поеме своята отговорност, за да убеди гражданите в тази необходимост. Госпожа Дали от името на Европейския парламент. Благодаря. Целта на Европейския, парла, на Европейския съюз за 40% намаление беше трудно постигнат компромис в период на економически трудности. Факта, че съвета говори за критерии е, е положителна стъпка към по-ефективна политика. Заедно с това консенсуса по задължителните цели за намаление в съвета бяха свързани с определена цена, за която настояха някои държави членки и за това съветът не предвиди мерки, е, включващи сектори като селското стопанство и е, транспорта. Ето защо е, трябва да се разшири обхвата. Как е, виждате бъдещето на критериите? Председателят благодаря. Госпожа Евелин Витеброк, депутат в парламент регион Брюксел, Комисията по околна среда. Благодаря, господин председател. Благодаря за тези толкова интересни разисквания. Искам да благодаря на господин Кокс, който подчерта значението на това, което правят общините е, много градове и общини си поставят по-амбициозни цели, отколкото държавите. Днес е, те са съюзници на държавите. Е, пакта на кметовете ще организира конференция през октомври. Аз мисля, че това ще бъде много важно. Това е много важна конференция, тъй като лобите на кметовете е много важно на срещата в Нью Йорк, свикана от господин Бан Ки Мун, се говори за недържавните ръководители. И искам да попитам комисария как ще как смятате да организирате дискусията с тези толкова важни партньори? Второ, от гледна точка на местните власти е необходимо финансиране, за да могат да бъдат подкрепени дейностите на местно ниво. И в предвидените планове предвижда ли се помощ и за тях? И накрая аз бих искала да попитам дали има ангажираност от страна на парламентаристите, които, е, са, представ... които са тук. Господин Петичени от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. И слушах много внимателно изказванията и забелязвам, че някои национални парламентаристи говорят за евентуална загуба на конкурентно способност. От една страна има амбициозни цели, особено за декарбонизацията. От друга страна има страх от загуба на конкурентно способност и това ни прави плахи. Аз бих казал, че окончателната декарбонизация като цел – няма е, е по-скоро възможност, която трябва да използваме. Това е възможност да насърчим възобновяемите източници и альтернативните източници на енергия. И тук имам въпрос към комисаря Каньете, с когото съм имал възможност да разговарям на няколко пъти. Е, ще няколко пъти съм задавал един и същи въпрос и отговор е един и същ. И то е, държавите членки имат възможността да взимат самостоятелни решения за енергийната структура. Но имайки предвид, че глобалното затопляне е свързано с модел на развитие, основан на изкопаемите горива и къде имаме предвид, че сме си поставили за цел декарбонизацията, отказът Отказът от петрола и на е, природния газ, как оценявате факта, че Испания, Италия в Средиземно море, Адриатическо море се отвояват дейностите насочени към откриване на нови залежи от газ и петрол. Сега Пилар Лучо Карас говорител на Комисията по околна среда и селско стопанство в Испанския парламент. Заповядайте. През 2015 година Европейската агенция по околна среда предупреди, че за някои държави членки ще бъде много трудно да бъдат постигнати целите за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 година. Ние знаем, това е комисията ако знае и че постигането на целите не може да бъде само въпрос на добра воля. И има европейски директиви за борба срещу климатичните промени, които не са транспонирани и напълно в някои държави членки. И как би могъл Европейския съюз да следи спазването на вече прието законодателство и поставени цели? Чухме за инициативата на финландския парламент, която може да се окаже много полезна. Искам да попитам каква роля могат да играят националните парламенти а, при осъществяване на контрол. Разбира се, Европейския съюз също играе роля. Що се отнася до инвестициите в чисти технологии и в а, нисковъглеродна и нисковъглероден транспорт, например, как ще инвестира плана Юнкер в дейности насочени към борба срещу климатичните промени. Госпожа Дорнар, благодаря, господин председател. Изслушах внимателно онова, което ни предлагате за европейска дипломация в областта на околната среда. Оказва се, че климатичните въпроси не могат да бъдат сведени до една територия. Мисля, че е, тази политика изисква съответни инструменти. Настоящата политика е, няма да постигне други цели, освен развитие на е, екологичната дипломация. Господин Кълнет, имайки предвид индустриалното производство, е, и в контекста на е, бюджетни ограничения, което води до съкръщаване на индустриалното производство, там и на безработицата, как е, ще се възприеме такова едно споразумение на международно ниво? В този баланс на сили как ще се изградят индустриални мрежи. Според мен е много важно да се постави акцент върху дипломация, която да зачита интересите на държавите членки и която да предлага добавена стойност, а не да се опитва да наложи наднационално управление, свързано с крайно неуместен идеализъм госпожа Ева Цулинг Шройтер, член на Комисията по околна среда на Бундестага. Благодаря, господин председател. В Париж ние е, ще видим какво е доверието в нас. Някои страни вече са засегнати от промените в климата. Миналата седмица Админ Анан, генералния директор, беше в Берлин е, и проведе разговори относно енергийния преход и каза, че това е важна част от е, енергийните промени. Един много важен въпрос е механизъм за неутрализиране на рисковете. Моят въпрос към комисаря Кълниет е, можете ли да си представите нещо подобно? Можем ли да очакваме комисията да отправи подобно предложение, защото инвестициите в намаляване на емисията от СО2 е едно нещо и ако Продължаваме да даваме субсидии на централи работещи на въглища, няма да постигнем целите. Но може би трябва да заложим на енергиен преход, при който да инвестираме повече в по-чисти енергийни източници. Въпросът е е, какво ще е економическото отражение. Според мен възобновяемите енергийни източници е, могат да бъдат е, източник на нови работни места, но ще се нуждаят от помощ в първоначалния етап. Някои държави членки изпитват сериозни економически трудности и те също трябва да предприемат действия е необходимо да създадем една ситуация, в която всички печелят. Карл Хайнц Флоренц. По въпроса за конкурентно способността и броят на търговете за квоти и процентите, мисля, че когато разговаряме с националните партньори, трябва да обърнем внимание на етичната страна. В много области, свързани с торовете, например, няма кой знае какъв ентусиазъм. Аз съм отдавна в Европейския парламент и има едно несъответствие. Вие идвате от държавите членки с амбициозни цифри и ако погледнем данните от Агенцията по околна среда в е, Копенхаген, е, човек просто не може да повярва. Нашите цели е, трябва да бъдат в един момент съответни на резултатите. Колегите от Копенхаген имат желание да се даде силен тласък на възобновяемите източници. ние ще трябва да намерим начин да има междусистемни връзки между различните части на Европа, между различни страни. Трябва да бъдем реалисти. Надявам се, че в Париж ще бъде постигнат успех. Но мисля, че от гледна точка на държавите трябва да осигурим необходимото финансиране. Господин Калниете, защо не правим повече в частния сектор? Една трета от емисиите на парникови газове се пада на индустрията. господин Джузепе Маринело, председател на Комисията по околна среда в Италианския сенат. Благодаря, господин председател. Напълно сме съгласни с това, че целите в Париж трябва да бъдат амбициозни. Не можем да си позволим по разводнени цели. Ако искаме да постигнем тези цели, в нас трябва да има доверие. Това означава да има връзка между целите и развитие на европейската економическа система, т.е. конкурентно способността. В противен случай има опасност от резултат, който да не съответства на очакванията. Необходимо е също така да бъдем убедителни и надежни събеседници и с развиващите се страни следим с голям интерес взаимоотношенията с страни, в сред, посредземноморския басейн, които не членуват в Европейския съюз. Необходимо е да се води такава политика, необходимо е, е споразумение и с тези страни. Като Европейски парламент, като, и като евро, е, Италиански сенат, ние следим внимателно предложенията на Европейската комисия за възобновяеми енергийни източници, е, ние ще дадем своята подкрепа с препоръки, е, които да бъдат представени на комисията. Благодаря сега за Европейския парламент, господин Парньо. Скъпи колеги, първо с удоволствие установявам, че тук на това заседание се даваме цялата наша комисия по околна среда с комисарка Каниете и нашите колеги от националните парламенти, за да можем да говорим и за подготовката на конференцията. Ние положихме много усилия за подготовка на тази среща и от страна на евродепутатите, още не е решено дали ще има доклад по собствена инициатива от парламента, но политическите групи тук в парламента трябва да направят всичко, така че нашите инициативи да ни позволят да застанем зад инициативите и предложенията на комисията в вида, в който ни бяха представени за срещата на ООН в Париж. И смятам, че нашите усилия върват в правилната посока. И ако ми позволите за още няколко минути, да, ако мога да поговоря за този зелен фонд за е, мерките за борба с клима, е, климата, която бе е, решено да се създаде през 2009 в конференцията в Копенхаген. Страните, които трябва да се борят с климатични промени и не разполагат със средства за това, всъщност са страните, които са най-застрашени от климатичните е, промени. В Копенхаген се реши, че трябва да бъдат отпуснати 100 милиарда в помощ на тези страни, за да се намалят е, е, емисиите от парникови газове и да се защитят съответни общности, които са застрашени примерно от повишаване на нивото на океаните или от е, липсата на продоволствие. Но само 10,4 е, е, милиарда бяха освоени и всъщност налични. Европейския съюз и индустриализираните страни трябва да поемат по-ясни, по-точни ангажименти и е, формулировки за мерките, които ще позволят да се съберат тези 100 милиарда, които бяха решени в 2009 в Копенхаген. Това трябва да се реши и в Париж, е, защото срещата в Париж 2015 трябва да бъде е, не само среща за информация, но и среща за вземане на решение трябва колегите от националните парламенти да дадат възможност да направят всичко възможно да се постигне успех на тази среща. Благодаря. Сега госпожа Адамос Садама, председател на комисията за господин, извинете, председател на комисията за околна среда на парламента в Кипър. Благодаря. По отношение на целите в Париж, според мен трябва да направим огромни дипломатически усилия. И въпросът ми към комисар Канете е как възнамерявате да сторите това? Как възнамерявате да използвате дипломатически натиск и приеми, за да постигнете тези цели? Ние е, безспорно ще трябва да отвоим, отруим усилията си в това отношение, а и да имаме съответните средства за това. Тук е, залог е и нашият авторитет. Е, също има голямо значение какви послания ще дадем и на страните членки на Европейския съюз и на други страни тези послания трябва да бъдат съвсем ясно ориентирани е, в посока борба с климатичните промени и нужда от енергийна сигурност. В е, Кипър работиме по тези теми и сме наясно, че е необходимо да има международно сътрудничество в нашите действия. Очакванията ни за Париж са много големи. Аз лично съм оптимист, но имам и така нескрити притеснения. Защото в всички тези съображения играят доста и аргумента за извличане на печалби който не винаги е воде, добър. Е, не бива Париж да се превърне в Копенхаген номер 2. Следващият оратор. Е, е това е господин Зориньо. Благодаря. Ние знаем, че резултатът в Копенхаген беше разочарование. Необходимо е този път да постигнем напредък и искам да подчертая три ключови въпроса. Първо, енергийния съюз трябва да разполага с достатъчно инструменти, така че енергийната ефективност да бъде съзвучна с ефективността. Страните, които произвеждат излишък от енергия, трябва да могат да изнасят на енергийно ниво, обаче не, не бива да вредим на индустрията и на потребителите. Това предполага съответна нормативна база. Имаме нужда, господин комисар, от дипломация. Ние а, помним а, Копенхаген и споразумението с Китай Съединените щати. Според вас, в момента може ли споразумението за търговия и инвестиции с САЩ да, съз... да създаде условия. Аз мисля, че в това споразумение трябва да има глава енергетика, за да можем да е, водим преговори по въпросите на климата с Съединените щати. Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин комисаря за ясно изложената позиция. Климатичните промени са един от най-големите проблеми с които се изправ... пред които се е изправило човечеството до сега. И нека да бъдем честни. Шопенхауер казва, че твърде много лъжим е, лъжем и е време вече да се каже истината, да погледнем истината в очите. Карл Хайнц Флоренс е, е, съвсем точно обозначи проблема, когато каза, че ние слагаме акцент върху индустрията, но нямаме достатъчно смелост да се обърнем и да кажем това на потребителите. Други колеги също коментираха подобна теза. Има изследване от 2007 година, което ясно показва, кои, е, колко емисии на въглерод идват от съответните е, производства. И примерно до 2050 потреблението на месо ще се отвои и ще се отвоят и е, тези 18,3 3% емисии, е, дял от въглеродните емисии, които се дължат на Е, Тук дори не се включва таквакултурите. Така че има емисии, които ние не отчитаме. И много е важно да променим е, менталитета, трябва да променим начина си на живот, трябва да променим начина си на хранене. Защото, а, примерно, някои от а, земеделските и, и селско-стопански производства всъщност отговарят а, а, за огромна част от емисиите. А, е, едно стадо крави отделя огромни количества метан на ден. Thank you very much. And now Mr. Linas Balsis a member of a committee of Благодаря, господин Линас Балцис, член на е, Литовския сейн, Комисия за околна среда. Уважаеми колеги, когато говорим за законодателство и когато е, мислим за това какво ще се случи след е, конференцията в Париж, трябва да имаме един много всеобхватен подход за постигане на нашите цели. Тоест, ако кажем до 2300 в нашата градска мрежа ще има преимуществено електрически е, моторни превозни средства, ще трябва да има и съответното законодателство. Примерно да има изискване за ползване на възобновяема енергия, не на ядрена енергия, както се случва в момента. Тоест, подходът трябва да бъде всеобхватен, да се комбинират нашите цели за борба с климатичните промени с целите за енергийна ефективност и постигане на е, енергоисточници от възобновяеми източници трябва да се развиват модерни технологии, но не на база изкопаеми горива или ядрено гориво. Трябва да има и достатъчно взаимосвързаност на интелигентните енергопреносни мрежи. И в законодателството трябва да се направи връзка с градоустройството и инвестициите в възобновяеми енергии, интелигентни мрежи и пасивни жилища. И ако ще обсъждаме законодателството преди конференцията в Париж, ние ще трябва да търсиме задължителност на целите и, в, и на национално ниво. Също така тези мерки трябва да носят и достатъчно печалба, да е економически устойчиво инвестирането в тези цели. Освен това, в момента подготовката за конференцията в Париж съвпада с преговорите по включването на трансатлантическото споразумение за сътрудничество и инвестиции с Америка. Ние трябва да искаме ангажиментите за опазване на климата и за околната среда и борба с климата да бъдат поети в равна степен и от двете страни. Благодаря, господин Балцак. Egyik Coxul beszéde készített megszólalásra úgy fogalmazott, gondolkodjunk globál. Благодаря. Искам да отговоря на господин Анри Кокс в призива му да мислим на глобално ниво и да действаме на местно. Всъщност това е принципа на субсидиарност. Господин Кокс, даде пример с Люксембург, как е, там са намалили нивата на емисии на въглероден диоксид. И именно точно това трябва да правим. Да мислим е, глобално, да действаме на местно ниво, но резултатите трябва да бъдат глобални. И не бива да забравяме – Европа имат своята позиция, своето отношение към намаляване на емисиите, но в света отговарят за 42% от емисиите Китай и Штатите. И тогава се поставя въпроса тези цели, които ние си поставяме, дали е, ще допринесат за постигане на целта за удържане на затоплянето в рамите на 2 градуса, защото другите продължават да си произвеждат емисии. Така че ние трябва да търсиме споразумение с е, големите емитенти. И Люксембург е, ще има също много важна роля в това да търсиме постигане на резултати е, от една страна в Европейския съюз и оказване на влияние върху другите страни, които имат огромни е, емисии. Люксембург, макар че е малка страна, има, може да играе огромна роля в бъдещето. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин комисаря за това, че е тук. Много може да се говори, но 2015 година е повратна, както в областта на климата, така и в опазването на околната среда. Тези цели не трябва да бъдат разделени. Колегата Йолайнен много интересно се изказа за партньорството с развиващите се страни. Молбата ми към комисията е да сложим собствената си къща в ред, да не даваме противоречиви сигнали, когато се обсъжда позицията ни за климата. Зная, че е трудно да се стигне до международно споразумение. Трудно е постигането на споразумение в самия Европейски съюз. Но работната програма, която изработи комисията, според мен още повече затруднява всичко. Трябва да останем на нивото на амбицията, което е подходящо за нас. Радвам се, че комисията заяви амбиция, но мерките, които трябва да предприемем, трябва да бъдат предприяти решително, защото ако искаме да запазим водещата си роля и да призовем другите страни да ни следват, трябва действително да говорим с един глас. Струва ми се, че в момента такъв един глас не се чува много високо. Благодаря ви. Най-напред бих желал да благодаря на всички членове на парламенти особено 17-те национални депутати, е, които се изказаха по време на тези разисквания. Сега ще дам думата на господин Кокс, е, за да отговори на зададените въпроси, а след това ще приключим първата сесия, давайки думата на комисаря Ария Сканиете, към когото бяха отправени много въпроси. Заповядайте. Благодаря ви.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 Ние носим огромна отговорност за приспособяването към промените в, климати, е, в климата. И това е отговорност, която носят и националните парламенти, защото те трябва да изискват от Министерствата на финансите в своите страни да отделят необходимите средства. И най-сетне искам да отговоря на още един въпрос за местните и регионалните органи. Да, местните и регионалните органи, общините, и регионите имат роля. Към комисаря Каниете ще отправя следния въпрос. Как можете да държите общините и местните органи на страна? Пред седмица имаше конференция на местните органи в Виена и всички те заявиха, че е много важно да им се дава финансова помощ, за да могат регионите да играят ролята си. Съгласен съм с всичко, което бе казано за ролята на местните органи. Благодаря и сега пожелавам успех на комисаря Мигел Ариас Каниете, защото към него бяха зададени много въпроси. Да, благодаря. Тези въпроси бяха както много интелигентни, така и много трудни. Нека се опитам да дам един глобален отговор на всички тях. Бих желал амбицията на европейския принос да бъде поставена в перспектива. Чува се, че това, което правим, не е достатъчно амбициозно. В последния си научен доклад миналата година Международния панел за промените в климата заяви, че ако се спази целта за ограничаване на увеличението на температурата до 2 градуса. До 2050 година ще има намаление от 40 до 70% на, е, или трябва да има намаление на емисиите с 40 до 70% до 2050 година. Това може би ще е най-голямото предизвикателство на настоящия век. Ако ние не постигнем този резултат в Париж и месеците и годините след него, човечеството ще се изправи пред огромни трудности. Значи такава е задачата. Обаче, ако става дума за 40 до 70% намаление на глобалните емисии, това означава, че страните като цяло трябва да намалят емисиите си с 80 до 95%. Значи на тази основа ние формираме своята визия и поемаме ангажиментите си. Европейският съюз в Париж ще се застъпва за глобално намаляване на емисиите от 60% до 2050 година. И това ще се впише в намалението от 40 до 70% съгласно последния доклад на IPCC. Това е амбициозно, и реалистично от научна гледна точка. Какво сме направили вътрешно в Европейския съюз? Направили сме 40% междинен стандарт, който да постигнем до 2030 година. Това ще създаде траектория И така ще можем да стигнем до намаление с поне 80% към 2050 година. Ние си вършим работата. Значи ние сме одобрили тази цел намаление на емисиите с 40% в европейски мащаб. В миналото, в Испания и в много други страни, целите във връзка с климата се е, постигаха чрез международни кредити и чрез механизма за чисто развитие, а не чрез вътрешни действия. Сега обаче 40%, които трябва да постигнем като намаление – са с вътрешни национални мерки, които включват и употребата на земята. Целта на Швейцария, например, е намаление 30%. Пак чрез вътрешни мерки. Европейския съюз и Норвегия са си поставили цел намаление с 40%. При Мексико целта е малко по-ниска. Делегациите на Съединените щати и Русия, може би утре ще дадат своя принос а, за конференцията в Париж и вероятно ще можем още през първото три месечие да отчетем намаление с 34% на емисиите. Значи много е амбициозна целта ни. 40% намаление ни задължава да възприем 27% енергия от възобновяеми енергийни източници. И колкото повече държави се присъединяват, можете да използвате, толкова повече можете да използвате международни кредити, за да постигнете още по-амбициозна цел. Ние трябва обаче да се стремим не само към намаляване на емисиите, но и към енергийна ефективност. 27 до 30% енергийна ефективност. Тук се поставя също въпросът за ролята на националните парламенти. Националните парламенти във всяка страна са онези органи, които имат суверенни правомощия да контролират изпълнителната власт – и те могат много сериозно да допринесат за постигането на тази цел за използване на ВИ във всички държави членки на Европейския съюз, с което Европейския съюз да запази водещото си място в световен мащаб. Така че двояка е ролята на парламентите. Те трябва да ратифицират споразуменията и да контролират изпълнението на ангажиментите. Държавите членки, съгласно договора от Лисабон имат право да избират своя енергиен микс. Обаче трябва да има 27% енергия от ВИ и други количествени показатели, които трябва да бъдат спазени. Всички те се отразяват върху енергийния микс, който могат да изберат държавите членки. Първото, което ще направи комисията, е да следи за изпълнението на регламентите, които вече са в сила защото в много държави членки директивата за енергийната ефективност не е надлежно транспонирана. Не върви в правилна посока на някои места постигането на по-голяма енергийна ефективност за сградите. Така че първото, което ще направим е да осъществим контрол за правилното изпълнение на действащите директиви и регламенти. И това е нещо, което ще извършваме в сътрудничество с е, националните парламенти и с Европейския парламент. Те ще бъдат в течение. Още ли е тук е, господинът, който запита да, защо да не се при държаме към постигане на целите в 2025 година. Европейският съюз в Париж иска да има преглед на споразумението, което ще бъде постигнато на всеки 5 години. След като всички инициативи бъдат сложени на масата, можем да направим анализ. Европейският парламент иска да организира със сътрудничеството на някои други структури конференция, за да се анали... направи анализ на приноса на всяка държава. Парижкият процес ще е динамичен процес. Той ще изисква периодична преоценка. Важното е да има глобална цел за 2050 година на масата. Ние бихме искали споразумението да е в формата на протокол към е, конвенцията на ОНЕ, рамковата конвенция за промените в климата. Това може да стане. Не трябва да се е, е, ратифицира и да влезе в сила това споразумение според броя на подписалите го страни, а да се е, взема предвид тяхното участие в глобалното замърсяване, за да влезе в сила. Е, споразумението. И след това да има редовно преразглеждане на постигнатите резултати, за да могат процесите при необходимост да бъдат променени. Необходимо е винаги да може да се преценява дали ангажиментите са актуални и трябва да има общ набор от правила, както и партньорски проверки за това дали се спазват ангажиментите за емисиите. Така трябва да функционират процесите. Не бива да допускаме грешката, която направихме е, в Киото, както и тази, която допуснахме по-късно в Копенхаген. Много е важно от тук, от днес до Париж, до конференцията в Париж, да се предприемат важни дипломатически постъпки. И за това сме направили план за действие в областта на така наречената климатична дипломация. Много дипломатически постъпки са в ход в момента, не само от наша страна. И трябва да се координираме, за да излъчваме аналогични послания. Миналата седмица бях в Париж е, с Лоран Фабиус и Сеголен Роял, за да координирам с тях сътрудничеството. Всички външни министри на Европейския съюз са, са се споразумели да промените в климата да бъдат изведени като приоритет и в международните преговори на Г7, на Г20, в срещите на върха на Европейския съюз и на други най-важни световни форуми, промените в климата да вземат водещо място в дневния ред. Повече от хиляди делегации има Европейският съюз, повече от 90 хиляди дипломата, така че имаме огромен капацитет да излъчваме послания. Първо да внушим необходимостта всяка държава да бъде максимално амбициозна в ангажиментите, които поема. И също така нашата дипломация може да помогне на развиващите се страни да подготвят своя принос това не е лесно преди Париж. Няма да е лесно те да адаптират и практиката и законодателството си след Париж. Там също можем да помогнем, но е необходимо съгласувани действия да бъдат предприемани. Е, започваме е, постъпки в е, редица държави с доход на глава от населението около средното или на ниско равнище, за да ги подпомагаме в процеса преди Париж. Естествено, в Париж ще се обсъждат много съществени неща. Но едно от тези, които ще бъдат особено важни, е технологичния трансфер. Това е много важно за развиващите се страни, за да могат те да допринасят за намаляването на промените в климата. И другият важен въпрос е финансирането. Съвсем ясно е, че споразумението от 2015 година трябва да се опира върху капацитета на всички страни да намерят финансиране, както от национални, така и от международни източници. Същевременно обаче трябва да се създадат условия в национален мащаб, за да се стимулират инвестиции които подпомагат борбата с промените в климата. Ако няма ясни цели, частното финансиране няма да потече. Това също ще се обсъжда в Париж. И разбира се, Въпросът за климата трябва да присъства във всички наши разисквания, във всяка област, в която провеждаме разисквания. Ние в Европейската комисия сме включили въпроса за околната среда и за климата във всички наши разисквания и преценяваме глобално дали постигаме първоначалната си цел от, за намаляване на емисиите с 20%. Някой път се чувствам голям песимист, говорейки за финансирането. Постоянната комисия по финансиране в доклад от 2012 година констатира, че през последните е, години е, в развиващите се страни няма достатъчно средства за борба с промените в климата. Около 40 до 175 милиарда. Значи между 40 до 175 милиарда е, частно финансиране ще тече от развиващите се т.е. от развитите към развиващите се страни. Дори ако вземете най-консервативната преценка, 40 милиарда не постъпват и няма да постъпят до 2020 година в развиващите се страни. Много е голяма тази разлика между 40 и 175. Вървим към постигането на целта да ангажираме частно финансиране, но все още не излъчваме много единни сигнали. Европейският съюз е ангажирал 9,5 милиарда евро, с които да финансира борбата с промените в климата в развиващите се страни. И освен това, има 10 милиарда долара за фонда Зелен климат като огромна част от е, тази сума ще дойде от европейските държави членки. Да, финансовите министри трябва да бъдат ангажирани. Люксембургското председателство ще вземе предвид финансовия аспект, включително на срещите на върха в Европейския съюз. Не, не можем да ангажираме само министрите на околната среда. Значи външни министри, министри на екологията и финансови министри трябва да работят съвместно, защото подходът ни трябва да бъде холистичен. Това е категорично. Имаше един много точен въпрос, много конкретно опасение. за земеделието и използването на земята. Естествено, използването на е, земята и горското дело е, са част от нашия ангажимент за намаляване на емисиите с 40%. В момента е, провеждаме вътрешна координация с другите комисари за решаване на този проблем, защото има някои държави членки доста се притесняват за това точно по какъв начин в ангажимента за тези 40% ще бъдат отчетени мерките за препятстване на пряката или косвената промяна в земеползването. Но смятам, че ще намерим решение, именно чрез тази координация. Имаше и въпрос за това дали така наречените смекчаващи мерки във връзка с използването на земята ще се отразят върху продоволствената сигурност. Смятаме, че тези е, смекчаващи мерки ще имат положителен ефект във всяко отношение. От 90-та година е, сме използвали иновации достатъчно добре, за да опазим продоволствената сигурност, да я гарантираме. Тя иновацията и технологията ще ни помогнат и да съчетаем различните цели. Да се борим с промените в климата, като не компрометираме продоволствената сигурност. Естествено, амбициите за борба с промените в климата трябва да проникват във всички отрасли на економиката – Ако Русия, ако Китай, ако Бразилия, ако Канада, Австралия а, не предприемат такива мерки и тогава условията за нас ще се изменят. Именно за това ние възприехме разпоредби за превенция на така нареченото изтичане на въглероден двуокис. И трябва да вървим по този път, да гарантираме защото всички да спазват едни и същи усилия. Тук ще имаме пространни дискусии с националните парламенти, но и преди всичко с Европейския парламент и тези дискусии ще ни създават работа поне през едните две години. Ние вършим заедно две неща. Изискваме амбициозни международни правила и осъществяваме амбициозна национална политика и политика вътрешноевропейска. Тоест нашата проповед се изразява в дела. И именно за това Европейският съюз оглавява процесите. До сега сме постигали успех, защото нека помислим какво ставаше в миналото. През 90-те години сме направили така, че и сме намалили емисиите си през 90-та и сме увеличили брутния национален продукт с 45%. Значи това е възможно. Ще продължим да го правим и за напред. Благодаря. Сега е, приключваме първата сесия. Благодаря на ораторите, които отговориха на въпросите. И сега ще поканя комисаря Вела и господин Ханс Бруйник – изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда, за втората сесия на днешното заседание. Благодаря на господин Кокс и на комисаря Каниете за извънредно интересните разисквания и за това, че отговориха на всички въпроси, които им бяха зададени от различни колеги. Благодаря и на представителя на латвийското правителство за неговото интересно изказване. Уважаеми колеги, драги гости, тъй като времето ни е малко, трябва да продължим веднага с второто заседание. Искам да благодаря на комисаря Кармен Новела и генералния директор господин Браунингс за присъствието им. И за да имаме време за дебат, ще помоля е, ораторите да не говорят повече от 10 минути. Веднага давам думата на господин Кармено Вела. Искам да помоля всички гости, депутати и всички присъстващи да запазят тишина, за да можем да изслушаме изказването на господин Вела. Благодаря, Джовани, госпожи и господа, европейски депутати и депутати от националните парламенти. Много се радвам, че се провежда тази среща. Аз съм бил депутат в Малтийския парламент за повече от 40 години и осъзнавам, че депутатите играят много важна роля в областта на гарантирането на прозрачността и отговорността. Приветствам инициативата на председателя Юнкер за повече връзки между държавите членки и парламента. Аз възнамерявам да водя дискусии с вас системно, чрез интерпарламентарни срещи и политически диалог като настоящия. А, и какъв по-подходящ момент да започнем от сегашни? Имаме чудесна възможност да говорим за преминаваме към иновативна, нисковъглеродна и ефективно използваща ресурсите Европа. След няколко минути колегата Хан ще представи доклада за околната среда и предизвикателствата. Ще кажа следното. Докладът показва, че политиката на Европейския съюз е осигурила на гражданите значителни ползи през последните години. Водата и въздуха са по-чисти, брой на отпадъците в сметищата намалява. Екологичната политика, разбира се, спомага за създаване на работни места и, за, и осигурява растеж на економиката. Доклада предупреждава, че ако не, нещата се запазят такива каквито са, няма да можем да постигнем целите за 2050 година. т.е. да живеем в рамките на възможностите на планетата климатичните промени, демографските промени, промени в начина на живот са тенденции, които влияят върху възможностите на планетата. И тъй като светът е взаимно свързан, е се подчертава необходимостта от взаимодействие на усилията на европейско и глобално ниво. На този фонд Европейската комисия и ние, и аз самия трябва да предприемем съответни действия. Също върви и за вас. Ние можем да се съсредоточим върху няколко ключови области. На първо място да се ограничи дефицита на ресурси. Системата на економика използва ресурсите по неефективен начин. Много от ресурсите се разхищават. Само един пример. През 2010 и 2012 година само 36% от отпадъците бяха рециклирани. До 2050 година ще имаме нужда от три пъти повече ресурси, отколкото сега и е глобалното търсене на храна и фураж ще се увеличат с около 70%. Междувременно ние полагаме усилия да постигнем баланс между економическия растеж, намаляване на екологичното въздействие и по-ограничените бюджети очевидно ще трябва да изразходваме по-щадящо природните богатства. Единственото решение, според мен, е да променим своето производство и потребление. Ние трябва да продължим да произвеждаме, това е ясно. Но, това, но всички неефективни процеси трябва да бъдат а, отстранени от Европа, докато е, енерго, ефективността стане част от нашата култура. Ние трябва да е, прилагаме политиката на енергийна ефективност. Как да станем по- ресурсоефективни, можем да използваме различни регулаторни, пазарни и други подобни механизми. Можем да прилагаме оптимизация на процесите и кръговратността модел, който е свързан с повторното използване на материалите. Ефективността на ресурсите е важен компонент от нашата суровинна политика и стратегията е, за устойчив и включващ растеж. Това е част и от целите на енергийния съюз и пакета за климат. Идеята за кръговратност от една страна е, съществува от 60-те години. В крайна сметка ние все още имаме линейна производствена верига. Няма. Ние имаме нужда да обхванем всички етапи от добиването на суровините през дизайн на производството, до производство, потребление, до повторното използване на суровините. Европейския съюз трябва да бъде в предните редици на тази тенденция. Не можем да си позволим да пропуснем тази възможност. Ето защо пакета за кръговратната економика, който комисията ще представи до края на годината, ще разгледа цели економически цикъл страна по страна. Подхода, който подготвяме, ще разгледа интелигентното използване на суровините, интелигентен дизайн, повторно използване на продуктите и разбира се цели за рециклиране. Също така разглеждаме различни видове стимули и пазарни инструменти, за да насърчим инвестициите и прехода към пълна кръговратна економика. Искаме да дадем ясен и позитивен сигнал на тези, които искат да инвестират в кръговратната економика и да, дадат на частния сектор, дадем на частния сектор нужната сигурност. Инвестиционният пакет Юнкер ще даде възможност за рехабилитация на заразени сметища, рекултивиране на почвите и други възможности за реадаптиране към нови модели на производство и потребление. С новата програма за научни изследвания от 2020 година ни инвестираме повече в, в пазарното прилагане на решенията, разработени от науката. И инфраструктурата, която разработваме и изграждаме днес, по всяка вероятност ще се запази след 2050 година. И инвестиционните решения днес ще се запазят и утре, така че сега трябва да ги приведем в съответствие с визията на, 2000, на седмата рамкова програма да живеем добре в рамките на възможността на планетата докладът и аз самият не сме единствените експертите, които твърдят, че екологичната политика допринася за растеж и заетост. Годишният доклада за годишния растеж и европейския семестър казва същото. Дори ако разгледаме екологичното законодателство, с което разполагаме, не изпълнението му ще има цена от 50 милиарда на ден. Пълното спазване на законодателството за отпадъците ще създаде е, повече от 400 000 работни места в 2020 година. Точното и доброто спазване на проекта за водите ще подобри ефективността на водоползването в момент, в който Европа разхищава 20 до 40% от водата, с която разполага. Аз мисля, че ние трябва да бъдем много по-амбициозни и при изпълнението искам да ви напомня, че финансовата помощ на Европейския съюз е на лице, за да могат националните и регионални администрации да осигурят помощ и гъвкаво за местните фирми. Има и други варианти за правителствата като екологичното данъчно облагане. Разбира, се, облагането с данъци е деликатен въпрос и съвсем не казвам, че комисията трябва да предписва нещо в тази област, но това е вариант, който може да доведе до приходи от 250 милиарда годишно. Освен преговорите по климата, международните приоритети на комисията Юнкер е свързан и с дневния ред 2050 година. През септември държавните ръководители ще трябва да се договорят до, до из поставянето на стратегията от Рио в коловоза на устойчивото развитие. Преди един месец Европейския съюз, който е активен участник, предложи съобщение, в което излага три основни въпроса. Общият е принцип на това партньорство, конкретни предложения за това как, какъв да бъде приноса на всяка страна и методите за наблюдение, за отчетността и прегледа. Искаме да направим така, че дневния ред да бъде устойчив с ясен ангажимент за всяка страна и ангажимент всички страни да носят своята отговорност. Аз ще работя в тясно взаимодействие с, с а, госпожа Могерини и господин Мимица. Комисията ще работи с Германия, за която ресурсоефективността е, е сред приоритетите в председателството на Г7. Ние приветстваме политиката по, енергин, по ефективното използване на ресурсите. Дами и господа, 2050 година е след само 35 години. Може би ви се струва твърде дълъг период за реализация на идеите, но работата трябва да започне сега и работата, по, и работата трябва да поддържа взаимодействие между различни нива, от глобално до местно. Ние търсим взаимодействие на няколко различни нива. Първо, глобалното, с ангажимент към процеси след 2050. Второ, европейско ниво, работа по въздух, вода, селско стопанство и рибно стопанство – и местно ниво, като помагаме на държавите членки, регионите и гражданите да изпълнят екологичното законодателство. Ще имаме нужда от вашата подкрема, подкрепа за, за това взаимодействие. Пакета за кръговратната економика може да отбележи новата рождена дата а, на посрещане на економическите и климатични предизвикателства може да започне процес, който да променя нагласите и поведението на хората. Казва се, че това е и културна и правна революция. Революция, която засяга всеки един от нас, производители, търговци на древно, потребители, дънакоплаци, топката ще бъде скоро във вашето поле. Разчитам на вас да ни помогнете да покажем на хората, че можем да променим нещо и че създаваме условията за добруването на Европа след 30 години. По тези причини, в съответствие с поканата, отправена от е, първия заместник председател на господин Тимерман за работната програма с 2015 година. Аз с е, радост е, ще се явя пред парламента, ако имате нужда от допълнителни дебати за предстоящото законодателство и по-конкретно моята, в моя ресор. Благодаря за вниманието. Благодаря, Кармело, за изказването. Веднага давам думата на на Ханс Браунинг, изпълнителен директор на Европейската агенция за околна среда. Заповядайте. Благодаря, господин председател, дами и господа. Благодаря за възможността да представя нашия доклад. На всеки 5 години Европейската агенция за околна среда обединява всички знания, които се съдържат в страните членки и своите за състоянието на околната среда. И както каза господин Кармено Вела, той представи всъщност най-важните резултати от проучването, но аз ще говоря малко повече в подробности. Приготвил съм няколко слайдове, които изчезнаха, но се надявам да се появят сега на толкова ресурсо ефективните монитори в е, залата. В доклада всъщност ние обобщаваме съвсем синтезирано е, натрупаните знания. Доклада вече е наличен на 23 езика и ще го имате и на други скоро. Ние оформяме е, е, така наречения доклад за световните мегатенденции, т.е. слагаме околната среда в Европейския съюз в е, глобален контекст е, Говорим за конкретните страни по 23 е, теми. Правиме сравнение между отделните страни и също така всяка страна изготвя оценка в рамките на 4 страници за конкретното положение на страната. Първото измерение е, е докладването за общностното законодателство. После говорим за целите 2020 целите за климата, енергетиката, но и други политики за околната среда и също така разглеждаме и е, амбициите ни за 2015 за създаване на ресурсоефективна економика и кръгова економика за справяне е, е, с предизвикателствата, включително и пред здравето на гражданите в бъдеще. Заключенията са следните. Опитвам се сега да превключа, но нека да продължа. Е, следните заключения сме оформили. Първо, че политиките за околната среда, когато са достатъчно амбициозни, добре дефинирани и добре изпълнени, като тук ключов акцент е изпълнението, е, дават полза на Европа на три нива. Първо, по-добра околна среда, второ, е, подобряват е, състоянието на здравето и на околната среда и на хората, а също така и дават ползи за економиката. И за в бъдеще считаме, че проблемите или предизвикателствата са по-скоро свързани с системите на потребление и производство – четири системи очертаваме. Първо е енергийната такава, ние да обсъдихме също е, земеделието и производството на, страни, на храни, транспорта, мобилността и градските системи. Те са също е, част от все, отставащи все по-глобални производствени вериги и вериги на потребление, така че предизвикателствата трябва да се решават на световно ниво. Има нужда и от по-амбициозни политики, ако ще постигнем целите до 2020, като трябва да се... Сегашния постъпков метод не е достатъчен. Но е, смятаме, че тук ще има основни предимства за Европа по отношение на иновациите и конкурентоспособността. Е, тук що видяхте за секунди е, много динамично действа парламента. За секунди се появи графиката и изчезна. Та... Ето. Двете долни черти са всъщност е, как се развиват економиката в Европа, традиционната економика е, и е, заетостта. А вторите е, две е, линии, които върват нагоре, са зелената економика и заетостта в екоиндустрията. И този сектор, екоиндустрията, не само преживя добре кризата, а всъщност разцъфтява независимо от кризата. Така че а, същото се отнася и за заетостта в тази област можем да покажем подобни графики и за конкурентоспособността и така нататък. Ние от 2,8 се стигна до 4,1 милиона създадени работни места в Европа по време на кризата в екоекономиката. Ето, ние това наричаме е, клавишите на пияното на европейската екологична политика. Виждате главно в средата зелено и жълто. Това е, е областите, в които сме се справили добре. Тоест, където има повишена ефективност, където са намалени замърсяванията. По-добре, по-чиста вода, по-чист въздух, е, обработка, преработка на отпадъци и ресурсова енергийност. А в края на клавиатурата, там са, където е в червено, са по-скоро систем, системните проблеми, еко, еко е, системите. Ние за това търсиме и преход към така наречената кръгова економика. Защото на системно ниво всъщност предизвикателствата са сериозни. Ние сме ги формулирали виждате, че прогнозите след 20 години стават малко по-жълти. Бъдещето обаче не непременно трябва да, да повтаря миналото. Ние можем да създаваме, можем да направим така, че част от тези клавиши да се превърнат в зелени. Това е и предизвикателство, включително и към частният сектор, когато е, трябва да решава за производството и потреблението. Сега ще дам някои примери от сравненията между отделните страни. Първо, възобновяема енергия и енергопотребление. Очевидно се вижда, че от 90-та е, година има общо, но не голямо увеличение на енергопотреблението е, в 20 е, от страните членки не в е, тези 34, от които отчитаме данни. Има увеличение на дяла на възобновяемите енергии, има увеличение и в енергийната ефективност, но там мерките трябва да се засилят, ако искаме да постигнем е, целите. Не виждате имената на страните, но виждате, че разликите между страните в Европа са много големи. А също така различно е темпото на напредък. Важно е да можем всички е, страни да придвижим достатъчно напред. Това е от ключово значение. Що се отнася до ресурсовата ефективност и производителност, е, потреблението на ресурси на глава от населението е увеличено, е, а не намалено в 13 страни и е намаляло в 19 страни между 2000-та и 2012 година. Т.е. картината е много различна. Всич, е, някои намаления се дължат на е, економическата криза, увеличенията на големи инфраструктурни проекти и така нататък. Отново е, в е, така стремежа си да постигнем кръгова економика имаме сериозни предизвикателства тук. Тук виждате на слайда огромните разлики между отделните страни. При отпадъците. Управляваме отпадъците по-добре, но ако искаме да постигнем целта 50% до 2020, все още имаме още дълъг път да изминем, особено в страните, които са тук в дъното на таблицата. Те са, много от тях са под 20%, някои са под 50 или 60 дори. Що се отнася до смягчаване на последиците от климатичните промени и пакета, климатичния проект, пакет за до 2020, установяваме, че ред страни ще е, постигнат повече от поетите ангажименти по протокола от Киото е, за намаляване на, парниковите, на емисиите от парникови газове. А периода 2020-2030 за 14 страни ще е необходимо да предприемат допълнителни политически мерки. Сега, какви са ни прогнозите? Съвсем скоро ще приключи, господин председател. Според нас иновацията трябва да бъде водеща в е, стремежа за постигане на целите до 2020, а и до 2030 технологични, економически, социални е, новаторства и иновации могат да подкрепят и зелената економика. Е, в е, търсенето също така и на иновации в нишови браншове и, и позиции. Тук има отношение и пакета за политики по 2020 и програмата Хоризонт 2020. Инвестициите в момента за дългосрочно бъдеще са много, нуждата от такива инвестиции е много голяма и ние трябва да сме наясно какво и къде инвестираме, ако искаме сериозно да работим за развитието на така наречената зелена економика трябва да се търси е, така нареченото декарбонизиране, създаване на кръгова економика и съответни работни е, места, също услуги, свързани с екосистемата, т.е. изграждане на много силни е, принципи и ценности за е, опазване на екосистемите и екологични принципи. Говори се и за данъч, реформа на данъчната система, свързано с околната среда. Всъщност ние намаляваме данъчното облагане в това отношение. Предвиждат се е, субсидии. Те са възлизали на милиарди в отделни страни членки и са ориентирани към повече устойчивост. Инвестициите в момента, говори се много за фонда за стратегически инвестиции, е, споменахте и е, климатичния фонд – Нашия доклад оценява именно успеха на европейската политика. Когато говорим за 100 милиарда долара за, климат, за фонда за климата, трябва да се обърнем и към частния пазар, за да търсиме инвестиции от тях, включително с така наречените зелени облигации. Много е, фондове е, от частни капитали всъщност нямат никакво отношение към развитие на зелена економика и трябва да получат малко повече информираност в това отношение. Успеха на е, европейските политики за околната среда в последните години е много голям и ние трябва да имаме доверие в бъдещето, защото знаем как да вършим нещата. Економиката ни, особено зелената економика, е изключително конкурентоспособна е, дори във времена на криза и никак не е рационално да пренебрегваме предизвикателствата на бъдещето. Много по-умно ще е да се придвижваме в посока да работим за решаването им в рамките на европейското законодателство. На нашия вебсайт има още много информация. Настоящия доклад е, ще бъде предоставени на други езици. В момента е наличен на 23 езика от страните членки. Вие можете винаги да използвате възможността да влезете в контакт с нашата агенция или националните парламенти, ако имате нужда от повече информация. Сега вече можем да започнем с дебата, въпроси и отговори. Аз давам думата веднага на Октавиан Моток член на Комисията за околна среда в Румънския сенат. Mulțumesc, domnule прешединте. Благодаря, господин председател. Твърде вероятно е амбициозните цели на Европейския съюз във връзка с намаляването на емисиите от парникови газове да бъдат постигнати и това да има впечатляващо отражение в международен мащаб. Това ще даде много силно отражение и върху не така развитите държави членки на Европейския съюз, като моята страна Румъния. ще се извършва а, обаче и а, прехвърляне на замърсяването от по-развитите към по-малко развитите страни. Мисля, че Европейският съюз не може директно да отразя, да, да повлиява екологичното законодателство на държавите членки, но той може много да допринесе за прехвърлянето на замърсяващи технологии от по-богатите към по-бедните страни. Трябва да се работи за това дружествата да не могат да изнасят безконтролно към по-малко развитите страни своите замърсяващи технологии. И не може да се е, помага на дружествата да се местят само там, където има по-ефтина работна ръка. Благодаря. Сега Франц Трек, заместник-председател на Комисията за инфраструктура и околна среда в парламента на Словения. Благодаря. Ще се изкажа на словенски. Благодаря. Парламентът на Словения Много се радва на по-амбициозния подход в последно време към проблематиката, която разискваме. Ние сме една цивилизация на черното злато и затова приветстваме процесите, свързани с декарбонизацията и с поемането на по-голяма отговорност от Европа. Вече говорихме за по-чистите форми на енергия. Припомням, че съществува и геотермална енергия, за която ние изобщо не говорим. Каква е обаче целта на нашия разговор? Говорихме за това, че проблемите следва да се разискват на различни нива местно, регионално, национално, европейско, но забравихме микроместното равнище – където съществува самозадоволяване, както с енергия, така и с други стоки. Например, в Словения през последното десетилетие сме свидетели на определени тенденции в земеделието, свързани с възможността на хората сами да се снабдяват с необходимите им стоки. Това въжи и за енергията. Често пъти в енергетиката има глобални и национални монополи и когато хората искат да предприемат нещо, за да удовлетворяват сами енергийните си потребности, нямат възможност да го направят. Трябва да осъзнаваме факта, че ни е необходима една нова регионализация. от глобалното, европейското и националното равнище трябва да слезем на микроравнището, за да могат да бъдат постигани целите. Необходима ни е и често говорим за това интелигентна специализация, но също така и интелигентен живот в селските райони. Един колега от Германия вече говори за интелигентното използване на метана. Но не мога да говоря до безкрайност. Съгласен съм с комисаря, че тук трябва да преследваме и промяна на менталитета. Благодаря. Сега Дамир Матела Луиз, заместник председател на Комисията по околна среда и опазване на природата на Хрватия. Господине председавайчи, Членица Европска уния. Благодаря, господин председател. Хрватия е най-младият член на Европейския съюз. Хрватия е приела голям брой закони, свързани с околната среда. И те регулират също така емисиите на парникови газове. По отношение на декарбонизацията, Харватия следва това, което приема и предлага Европейският съюз. Затова министърът на екологията на Харватия е предприел редица стъпки във връзка с изпълнение на европейската политика съществува план за действие. за периода до 2030 година. Той ще бъде официално одобрен до края на годината. Целта му е значително да бъдат снижени емисиите на парникови газове, както до 2030, така и в последствие до 2050 година. Хърватия си дава сметка за това, че процесът е динамичен, че трябва да бъде от време на време адаптиран и че за тази цел е необходимо да впрегнем всичките си налични ресурси. Значение тук имат най-различни отрасли от земеделието през горското дело до енергетиката – Извънредно голям е броят на участниците в, в, в законодателните процеси, когато се създават норми, свързани с околната среда. Не бива да забравяме, че често пъти тези норми водят до по-големи разходи за предприятията. Тоест, подходът ни трябва да е балансиран и не бива да забравяме, че чрез опазването на околната среда можем да създаваме работни места. Нещо от огромно значение за Харватия. И поддържавам. Госпожа Шуица, благодаря. Аз също съм от Харватия. И споделям това, което каза заместник-председателят на Комисията по околната среда на нашия национален парламент. Ние често пъти обсъждаме тези теми в Европейския парламент. По време на първата част от днешното заседание с нас беше комисарята Каниете. Благодаря и на господин Вела за това, че е тук, но малко ме притесни изложението на господин Браунингс. Според една от неговите графики, положението в различните държави членки на Европейския съюз е твърде обезпокоително. В някои държави членки не се прави достатъчно за намаляване емисиите на парникови газове и това е обезпокоително. Екологичната политика се осъществява на местно, регионално и национално ниво същевременно. Има действащи европейски директиви и очакваме да бъде постигнато споразумение в Париж където може би ще разискваме проблеми с Съединените щати, Индия и Китай, които не желаят това споразумение да бъде с юридически задължителен ефект. Нещо към което се стреми Европейският съюз. Положението е доста сложно и аз се питам как можем да изпълняваме директивите на Европейския съюз държавите членки в посока към хармонизиране на защитата на околната среда в различните членове на Съюза. Това ще е доста сериозна тема, както през 2015, така и през следващите години. Положението в различните държави членки от гледна точка на опазване на околната среда е твърде различно и това е обезпокоително. Искам да дам един малък пример за преноса, трансфера на отпадъци от трета страна към държава членка на Европейския съюз. Примерът ни е свързан с Албания. Албански отпадъци, изхвърлени в морето, просто доплуват до Хрватския бряг. Как да решим този проблем? Euh, Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Това е господин Леруа от е, Френската национална асамблея. Искам да се спра на няколко аспекта. Ние в момента в парламента на Франция обсъждаме а, е, закона за енергетиката, а, е, но тук се поставя сериозен въпрос за финансирането. Ние всички искаме да отстояваме високи амбиции в Париж правим определен политически избор, включително когато приемаме националното законодателство, но този избор има своята цена. Е, заклещени сме в това изискване е, на известните 3%. И тук бе поставен въпросът много уместно от един евродепутат за мястото на финансирането и на министрите на финансите. Е, нека не се заблуждаваме. Без пари. Без пари всичко, което си говорим последните няколко часа, ще остане един мъртъв каталог от амбиции. Ще кажа три неща. Първо, господин комисар, е, за бюджета 2014-2019 е, е, година сме приели специален ред във връзка с действията за борба с промените в климата. Нашият национален парламент изисква разяснение за това как ще се изразходват тези средства. Господин комисар, очаквам вашите обяснения. Освен това, трябва да следим така наречения въглероден отпечатък, успоредно с емисиите. Необходимо е да знаем каква е разликата между отпечатък и емисии. За Франция резултатите са много отрицателни от проследяването на тези показатели, защото при тези начини на изчисления, които са възприети, Франция е много далеч от целите поставени в Киото. И освен това, и трети въпрос бе поставен днес след обед за изместването на емисиите в по-малко развитите страни, нещо за което говори колегата от Румъния. На последно място, господин комисар, мисля, че трябва наистина да се подчертава ролята на националните парламенти в една област, която ще се отразява съществено върху живота на гражданите през едните десетилетия. Не може националните парламенти да стоят на страна от тези проценти процеси. Благодаря сега госпожа Пайо, говорител на Комисията по промени в климата в парламента на Испания. Когато говорим за устойчиво общество и за устойчиво потребление на въглерод, трябва да използваме по-ефикасно ресурсите и енергията си. Най-хубавата и най-добрата енергия е спестената енергия. Днес след обед се говори за взаимната свързаност. Съдължително е да се създаде такава в графика, който вече е възприят от съвета – тъй като ако искаме да създадем енергиен съюз, трябва да бъдем по-конкурентоспособни, да бъдат по-сигурни нашите доставки и да се ориентираме повече към възобновяеми енергийни източници. За Испания това е от огромно значение, защото ние сме на Иберийския полуостров и от гледна точка на енергетика представляваме един енергиен остров. Толкова сме изолирани. В Испания е, ние сме създали специална група, наречена Зелен растеж. В нея участват и дружества, които провеждат е, изследвания за нови технологии, чрез които да бъдат намалени емисиите. Това е особено предизвикателство. Не само правителствата и държавния сектор трябва да дават идеи да предприемат мерки. Цялото общество трябва да участва в този процес. Е, Нуждаем се и от кампании за осведомяване на гражданите, включително и в училищата. Това се отнася както за борбата с промените в климата, така и за енергийната е, сигурност. Благодаря. Сега господин Кистас, член на Комисията за е, специфични услуги в е, Румънския парламент. Ședinte, domnule благодаря, господин председател. Господин комисар, искам да се спра на един аспект, който беше споменат по време на първото заседание, който според мен е много важен. Става дума за прехвърлянето на замърсяващи технологии от по-развитите към по-слабо развитите страни, не само в рамките на Европейския съюз, но и към трети страни. Как да се контролира това прехвърляне на технологии? Също така би ми се искало Европейската комисия да играе по-активно своята роля е, за, в контрола на, този, на това прехвърляне. Мисля, че и парламента трябва да осъществява такъв контрол. Мен особено ме интересува нефтохимическата промишленост, дърводобива, енергийният сектор. Това са секторите, които аз познавам по-добре. Европа на новаторството не означава само прехвърляне на замърсяващи технологии към по-слабо развитите страни. В този е, смисъл беше напомнено нещо и аз искам да се обърна към Европейската агенция по околна среда. Препоръчва ли се да се осъществи инициатива във връзка с тези технологии? Благодаря. Тук говорим за недопускане на вреди на климата и предотвратяване на емисиите на парникови газове. Възниква въпроса с проблема Натура 2000 и горското стопанство – Искам да благодаря на господин Вела за неговите думи, но мисля, че малко е закъснял. Има сериозно разхищение на въглероден вокис в редица производства, например на храни. Ние разхищаваме толкова много храна, че може би трябва да предприемем нещо. И може би е, трябва да говорим за това и за намаляване на емисиите в е, хода на това производство. И сега е, представител на Камерата на представителите в Холандия. Благодаря. Искам да ви приветствам, господин председател, за това, че организирахте тази среща и също така приветствам и амбициите Смятаме, че тази политиката в областта на климата трябва да бъде ефективна и съгласувана. Тук бих поставил акцент върху ресурсоефективна Европа и прехода към кръговратната економика. Ние живеем в трудни времена. Населението на Земята се увеличава стремглаво, особено в новите економики. този процес е свързан с отрицателни страни. Натискът върху природните ресурси и суровините ще се засили рязко. Това ще доведе до по-високи цени. Ще възникне проблем със сигурността на доставките и ще нанесе вреда на економиката, на природата кръговратната економика би трябвало да реши много от проблемите, които споменах и затова тя е приоритет за Камерата на представителите на Холандия. Тази економика създава възможности за Европейския съюз, може да ни даде възможност да излезем от кризата и не на последно място. Тя може да създаде нови сигурни работни места, да се преборим с е, високите нива на безработица в нашия континент, особено сред младите е, господин председател, всъщност е, ние говорим за чиста конкурентоспособна и сигурна Европа. Аз, аз също бях много разочарована, когато пакета за кръговратната економика беше оттеглен. Призовавам Европейската комисия да излезе с по-амбициозен план до края на тази година. И накрая искам да кажа, че Холандския парламент ще продължи да обръща особено внимание на този преход по време на нашето председателство. Е, кръговратната економика ще бъде темата на една от междупарламентарните ни срещи в началото на 2016 година. Надяваме се е, до година да приветстваме много от вас в Хага до година. Благодаря. И сега от Малта господин Райан Каус, член на Комисията по околна среда и планиране. Искам да поздравя комисария Вела. И искам да кажа няколко думи за различията между държавите членки във връзка с критериите по доклада за рециклиране на битовите отпадъци се вижда, че има сериозна разлика между най-добре представящите се страни и най-зле представящите се страни. Тази разлика е 50%. Това е важно, като си имам предвид, че всички тези страни членуват в Европейския съюз. Мисля, че Европейската комисия трябва да предприеме действия, т.е. тя трябва да бъде активна, така че тези държави членки да тръгнат напред. Ако Европейския съюз иска да върви напред като съюз. Второто, което искам да кажа е следното, и то е водоползването. Много е тревожно това, че в този доклад на Европейската агенция по околна среда говори за това, че ситуацията е доста тревожна. В Южна Европа проблемите са като че ли по-сериозни. Моят въпрос към комисария е следният. Не смятате ли, че комисията трябва да приеме една стратегия, която да е по-ефективна, особено за Южна Европа? Разбираме защо югът е изпратен пред сериозни предизвикателства поради климата. Водата е недостигът на вода е по-голям. Това създава трудности за сълскостопанските производители. Искам да попитам комисаря дали трябва да има допълнителни инициативи за тези страни. Господин Жан Ив Леконт, член на комисията по европейски въпроси във Френския сенат. Благодаря, господин председател. Четири въпроса. Първо, констатираме, че Европейският съюз емитира 10% от емисиите, но заедно с това е, на него се падат 30% от световното БВП. Това означава, че замърсяването, замърсяващите дейности са изнесени към по-слабо развити страни. Струва ми се, че Европейския съюз е първата евро... световна економика и това трябва да се изтъква в хода на преговорите. Всъщност, производството и транспорта не са подложени на оценка, за да се знае да, за да се знае как, какъв е екологичния отпечатък. Трябва да се работи за норми, свързани с проследяемостта в областта на транспорта и това да се отчита в световната търговия и всичко това в контекста на прехвърлянето на производства към страни и райони, където разходите са по-низки. Миналата година в документ на Европейската комисия се говори за, голямо, за големи е, суми е, субсидии за замърсяващи производства и производство на енергия на базата на изкопаеми горива. Трети въпрос – капацитета на, държ... на държавите членки да спазят поетите ангажименти, защото ще бъдат санкционирали или защото голяма част от, от това, на което сме свидетели, се дължи на многонационални предприятия, които е трудно да бъдат контролирани. Как да се направи така, че страните да спазят ангажиментите си и накрая е, и целите на Европейския съюз за 2030 година, ако искаме да намалим с 2%, това не е линейно. Може би трябва да си зададем по-амбициозни цели. Е, не, следва ли ние, националните парламенти, да поставим по-амбициозни цели за 2050 година? Благодаря. Благодаря. Мигел, Мигел Идалго, член на Испанския сенат. Благодаря. Най-напред е, искам е, да ви благодаря за това, че ни поканихте да участваме на този дебат. Бор... Не можем да се преборим като че ли с климатичните промени. Заедно с това климатичните промени, промени са възможност да разработим нови технологии, да разработим нови економически дейности, които ще направят предприятията по-конкурентоспособни. Но с този модел обаче трябва да се отчетат редица въпроси. Ще се спра на някои от тях. Първо, този модел би трябвало да бъде последователен. Има нужда от съгласуваност между държавите членки. Е, трябва да се прилагат нови технологии във всички държави членки, например Испания в предните редици е, на възобновяемите енергийни източници. Беше изменено обаче законодателството и бяха създадени пречки пред разширяването на използването на слънчеви панели и вятърни турбини. Европа не е само Централна Европа не само от центъра на Европа, има страни, които са по-развити, други, които не са имали възможност за развитие. И затова имаме нужда от взаимни връзки. Притеснявам, тревожим се от това, че пакета за кръговратната економика беше отеглен и имаме уверение, че той ще бъде внесен отново, но какви са вашите планове за този пакет? Мисля, че също така много важно да настояваме на адаптация към промените в климата. Например, в Испания бреговата ивица е доста уязвима, ще се наложат по всяка вероятност и промени в съскостопанското производство. И в заключение искам да кажа, че това е възможност да изградим Европа, която е по-балансирана от гледна точка на териториалното съгласуване. Аз съм от Галисия, селски райони. Мисля, че в в Европа има селски райони, които са слабо населени и които не са се възползвали от всички възможности. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да попитам в последния доклад на, на парламента за наблюдението върху спазването на законодателството на Европейския съюз, както казваме, има сериозни изоставяния, особено в транспонирането на законодателството в областта на екологията. За 2013 година са открити повече от 200 процедури. Очевидно държавите членки като че ли трудно транспонират европейското законодателство и това е повод за тревога. В комисията по петиции получаваме огромен брой петиции в областта на околната среда. Това, това ни тревожи по какъв начин може да се подобри участието на гражданите в управлението на територията, за тъй като това са въпроси, които, като, на които че ли не се обръща достатъчно внимание. По-нататък, данъчното облагане, говорим за екологични данъци. И това е тема, която в парламента в парламента е трудно да се говори по този въпрос, но смятам, че ние трябва да настояваме, трябва да говорим по този въпрос. Въпрос, това е въпрос свързан с промяната в навиците и с нагласите в областта на потреблението и производството. По-нататък възнамерявате ли да оцените по ясен и измерим начин въглеродния отпечатък? И последния въпрос е свързан с Фонда за социални инвестиции. Дали всички проекти, които ще се финансират, не трябва да бъдат зелени и устойчиви? тъй като все още има твърде много проекти, които са свързани с изкопаемите горива. Благодаря. Сега отиваме в Литва. Господин Балсис, който е от Комисията по опазване на околната среда. Колеги, днес говорим за ефективност, но знаем, че ефективността е да се използва най-доброто гориво, което е в изобилие. Тоест да се намаляват и парниковите газове и да се намаляват най-замърсяващите източници, изкопаемите горива. Ако на увеличим енергийната ефективност с 1%, ще намалим вноса на изкопаеми горива 2,4%. Ефективността можем да се спасим и от влиянието на Русия и Путин в това отношение. Трябва да се възползваме от тази възможност, но тук имаме и проблем – Необходими са ни ясни приоритети, ясни политики на къде се движи Европа. Дали търсиме повече изкопаеми горива или търсиме чиста енергия защото ни липсва политическа воля и ръководство, примерно да се регулира проблемите на шистовия газ в Европа. Комисията изгуби битката с лобистите на газовата индустрия и сега вече е, фракинга започва да се появява в е, е, технологията за добиване на шистов газ, а при нея се отделят много метан, който е 24%, по, 24 пъти по-замърсяващ от останалите. За това трябва да има сътрудничество между европейските парламенти, националните парламенти и правителства, за да можем след още 20 години да се превърнем в общество с енергийна ефективност. Сега давам думата на господин Антонио Рамас Прета, е, член на Комисията по околна среда. Благодаря, господин председател. Напълно подкрепяме идеята за ефективна Европа и ефективна економика. За да е по-чиста економиката, трябва да, са, да има и съответни технологии, да се намалява и въглеродните емисии. Тук трябва да обърнем внимание на ползването на водата, господин комисар. По-специално да възпитаваме младите хора. Е, трябва да са наясно, че водата не тече и така от крана. Има цикъл. И ние трябва да защитаваме това благо. А също така а, трябва да са наясно и какво е електричеството. То не, светлината не се появява тук така в кружката. Там също има един цял цикъл. Е, Следва да използваме последните постижения на научно-техническия прогрес и технологията. И искам да задам въпрос на представителя на Европейската агенция. Чухме какво ни каза комисар Каниете. Чухме и директора на Европейската агенция за околна среда, но ми е интересно какво мислите за графика, как се разполагат във времето инвестициите от структурните фондове. Тук има един въпрос, който е обща за всички, т.е. околната среда има отношение към всичко и тогава политиките за борба с климатичните промени трябва да бъдат отчитани е, във всички инициативи, защото това е едно е, измерение, което присъства във всички политики, финансирани по този фонд. За това ние сме така на едно мнение. Важно е да има политики за смягчаване на въздействието, но считате ли, че климатичните промени като е, хоризонтален въпрос е, не следва да бъде отчитан и в преговорите за споразумението за инвестиции и търговия с щатите. Никой е, не спомена за това, но ние не сме наясно какво отражение ще има това споразумение върху европейската економика. И ако не поставим този въпрос, какво точно ще е, направим, когато стигнем в Париж и е, се повдигне въпрос. Искам да помоля изказващите се да се придържат към ограниченията за изказване, защото закъсняваме. Това е господин Унтерштелер. Много е важен въпрос е за ресурсовата ефективност в Европа, като се има предвид, че е, зависиме в много голяма степен е, от вноса на суровини. И в такъв смисъл трябва да признаем, че сме постигнали известен напредък в използването на суровините, но има още много какво да се направи. Нека да дам пример. Примерно, 5 грама злато се извличат от 1 тон златна руда – но много повече злато може да се извлече от един тон а, изхвърлени за отпадъци мобилни телефони. А, също така и редките земни елементи, е, които се използват в модерните технологии, а, те трябва да се извличат обратно. Ние трябва да е, включиме и вторично извлечените суровини, в е, цялото уравнение Европа, трябва да сложи акцент върху подобна дейност, дори да я направи приоритетна в бъдеще и да предприеме съответните законови разпоредби, е, примерно директивата за екодизайн. Имам, има много какво да направим е, в това отношение и следва да се получим от грешките си. вторично извличане на суровини от отпадъци трябва да стане приоритет. А, имам а, въпрос към а, или коментар към директора на Европейската агенция за околна среда. Примерно, а, редко, рядко срещащите се елементи а, на европейско ниво Трябва да развиваме и пазара на отделни елементи, защото е, има много напредничеви решения в това отношение. Следващият оратор, ако мога да кажа, това е госпожа Шрейтер Пирик. Говорим за устойчиви работни места, говорим за пасивни жилища. Във всички случаи цялата тематика с индустрията за потребление е много интересна. Там има огромен потенциал за развитие в бъдеще. Господин Браунингс мисля, че ние сме изправени пред необходимостта да направим избор. Не можем да е, отправяме огромен брой пожелания. Примерно говорите за намаляване на метана. Добре, обаче ние трябва да се съобразим и с цялото животновътство и производството на фуражи и така нататък. Говорите за намаляването на на амоняк. Трябва да се мисли и за последиците от всички подобни мерки. Въпрос следващия оратор. Всъщност екологичното измерение е последица. Основният проблем е економическото развитие. Как може то да се управлява така, че да се потребяват по-малко суровини и да си спазваме поетите ангажименти, а също така и да се намалят разходите за производството. Европейската агенция разпродлага с последни данни, но Въпросът е, е потреблението на енергия, потреблението на сурови, суровини е, всъщност повдигат е, цените на стоките много повече от производствените разходи и когато трябва да се изравни уравновението, обикновено се търси намаляване на заплатата на работещите. А ако искаме зелена економика, кръгова економика, трябва да се мисли много повече за а, свеждане до минимум на използването или максимално ефективното използване на суровините. Също искам да обърна внимание а, е, на Европейската комисия и на парламентаристите от националните парламенти. Необходимо е да се създадат е, регулаторни е, мерки за економически обмен, защото ако има тотална либерализация без разработени е, критерии, именно за енергопотребление и потребление на суровини, това ни прави уязвими и е, спомага за изнасянето на производства извън Европа. Също така съм за това да можем в края на нашата среща да излезем с една обща декларация, дори и да е простичка и малка, за да заявим своята обща позиция. Господин Лайос Кепли от Унгария. Благодаря господин председател. Господин председател, господин комисар, мисля, че най-голямото предизвикателство, свързано с околната среда, пред което сме изправени, е войната за ресурси. Мести се населението, расте напрежението, по периферията на Европа се водят истински войни по тази причина. В Унгария по отношение на емисиите сме постигнали доста от 2012 година и след това. Имаме 36% намаление на нашите емисии в сравнение с десетилетието на 90-те години – при това на фона на индустриално съживяване. Успоредно с това, успяхме да създадем стимули за зони на устойчиво промишлено развитие. Имаме напредък в сектора на енергетиката и то такъв, че ще имаме ползи за десетилетия напред както и по-високо благоденствие. Там расте съзнанието на хората, както и техните доходи. Проблемите с енергетиката заемат много сериозно място. И за това смятам, че трябва да се върнем на приоритетите си отпреди и да не ги загърбваме. Благодаря. Извинявам се на някои колеги, които поискаха да се изкажат, но е редно да дадем думата сега на нашите оратори. Извинявам се и на колегите от Европейския парламент, защото дадохме предимство на колегите от националните парламенти. Господин Бруйнингс, благодаря, господин председател. Някои колеги казаха, че Европа става все по-малка в света. Какъв е смисълът на политическата амбиция във връзка с околната среда? Аз мисля, че надежната вътрешна политика и амбициозната вътрешна политика е важна предпоставка за преговори на международно ниво. Това е ясно. Второ, надбягването към дъното, как да го предотвратим? Как да предотвратим трансфера на мръсно производство в други части на света заради нашето взискателно екологично законодателство? Трябва да бъдем наясно с научните изследвания. Надбягването към дъното не зависи от екологичното законодателство, а от пазарното проникване, е, разходите за труд и социалното законодателство. В някои случаи разходите за енергия също играят роля, но всъщност производствата и производствените площадки се местят на основата на други фактори, а не на екологичното законодателство – има много малко доказателства, че това се дължи на екологичното законодателство, ако въобще съществуват такива доказателства. Трето, интелигентният живот в селските райони, производството на енергия за себе си, т.е. самозадоволяването, преминаваме към е, идеята, че от консуматори можем да се превърнем в просуматори. Да, това е тенденция, която следва да бъде подкрепена. От е, потребители се превръщате в потребители на нещо, което произвеждате сами. Е, всички тези тенденции трябва да се преценяват и на фона на екологичното законодателство и възможността им да допринесат за опазване на околната среда. Що се отнася до разходите, които правят предприятията за да спазят екологичното законодателство, тук има доста изследвания. В общи линии цената на енергията, на естествените, на природните е, ресурси и е, на труда надхвърля с много цената за спазване на изискванията на екологичното законодателство, с изключение на някои специфични отрасли. Напоследък изследвания в Великобритания показват, че за всяка лира или евро, които инвестирате в спазване на екологичното законодателство, обществото получава полза на стойност около 3 лири. Пестят се разходи е, за медицински услуги, е, създават се работни места, економиката функционира по-добре. Що се отнася до изтичането на емисии и баланса между внос и износ, екстернализацията на отражението върху околната среда, всички тези въпроси са отразени в нашия доклад и сме посочили примери, е, от които става ясно коя част от производството в Европа се екстернализира, изнася се навън от гледна точка на употреба на земя, разходи за енергия, отражение върху околната среда. Направили сме извършихме тези проучвания. Повечето от информацията ни за парниковите газове се опира върху статистическите данни за отделните държави членки, защото те така се събират е, на принципа на тройното С. По отношение е, на изхвърлянето на храна и мрежата Натура 2000 и ползите или липсата на ползи от нея, е, Натура 2000, съгласно изследвания на комисията, допринася стойност на в размер 200 милиарда евро заради опазване на биоразнообразието и природата в непокътнат вид, докато разходите за управление на тази система, на тази програма са около 6 милиарда евро. Е, е, ако знаете за някой е, по-добър пример на възвръщаемост, моля да ми го кажете. По отношение на изхвърлянето на храната, ние работим по този въпрос и се очаква да направим предложение в скоро време. По отношение на разходите за транспорт и, и за движение в економиката, е, транспортът участва в изчисляването на е, цената на замърсяването. Съвсем очевидно е това. И тук също в агенцията работим. Доста е, е дискутиран този въпрос и в нашия доклад там, че, така че там можете да намерите полезна информация. Един от колегите от Испания говори за необходимостта да се обърне повече внимание на приспособяването е, към промените в климата. До сега всички държави членки вече трябваше да са представили свои планове за тази адаптация. Ние се занимаваме с този въпрос в агенцията и ще ви дадем информация за това как преценяваме поступилите планове, каква е нашата оценка за тях. Един колега от Естония спомена парадигмата на ефективността. Това, че увеличената ефективност е задължителна. Ние в доста доклади сме третирали този въпрос. В последния доклад той намира особено място. Смятаме, че тук е необходимо да се мисли за три аспекта – технологичен аспект, поведенчески аспект и модели на търговска дейност – както сред потребителите, така и след, сред производителите. И а, публични инвестиции. А, инвестиции трябва да се правят, за да може да се работи по-ефикасно. Неколцина от вас споменаха Фонда за структурни инвестиции. За използването на средствата в предложения е регламент има е, специален текст и е, им са преписани пет условия, за да отгов... на които трябва да отговорите, за да получите средства от фонда. Първо, това, което, в което искате да инвестирате, да е свързано с иновации. Многократно споменавана дума днес. Второ, да опазвате природния капитал и а, трето, да а, стимулирате ефективността. А ако искаме да се придвижваме към зелена економика и решения, които са в синхрон с природата, а не в разрез с нея, за силни решения, категорични решения, изхождащи от природата, се нуждаете от силна природа. Значи в бъдеще економиката ни не може да бъде е, базирана върху биологичното, ако природата ни е деградирала и съсипана. Това трябва да е ясно. И последното, което искам да засегна, е зависимостта от е, изчерпващите се ресурси. В нашия доклад за глобалните мегатенденции е, ние разискваме този въпрос за ресурсите. Европа се разполага с списък на ресурси с критично значение. Някои от тези ресурси изобщо не се намират в Европа, а се намират в Бразилия, Китай, Турция, Конго, места съвсем различни от Европейския съюз. Това до някъде прави уязвима европейската економика. Затова ние в нашия доклад разискваме и въпроса за екодизайна и за моделите на стопанска дейност, ако желаем наистина да се придвижим към модел на кръговратна економика. И последното, което ще коментирам е, е продоволствената система. Ние смятаме, че продоволствената система е една от е, системите с фундаментално значение за устойчивостта на околната среда. Но ние не разработваме политика, така че не можем да кажем, трябва изцяло да се откажем от месото или от нещо друго. Обаче това, което казваме в доклада е, че продоволствената политика, това, което ядем, има значение за околната среда. Е, земеделието трябва да допринася за нейното опазване. Онези, които до сега не са привели земеделието си в съответствие с тези изисквания за устойчивост, трябва да го направят. И най-сетне още нещо за ресурсите. Ако искате да прочетете нещо за ресурсите, вижте доклада за 4 градуса на Световната банка. Там е посочено какво ще стане, ако светът се затопли с 4 градуса в сравнение с сега, нищо няма да е такова, каквото го знаем. Ще има бежанци, ще има цели опустошени региони на земята. Тук са очертани много добре границите на риска. Ако се пресекат тези граници, преминаваме в много, много по-рисков период от съществуването на човечеството. Препоръчвам този доклад. Господин комисарят. Благодаря, Джовени. Ще пропусна някои от въпросите, на които вече бе даден отговор. И е, тук е, за по-амбициозния подход абсолютно съм съгласен. Да, за прилагането искаме да бъдем по- амбициозни, не толкова за законотворчеството, защото е, какъв е смисъл на върха да се създават закони и после трябва да се мисли все пак какво се случва на по-низките нива, там където се случва изпълняването на законите. А що се отнася до промяна на менталитета, на отношението, първата такава промяна е да се търси по-висока степен на изпълнение на закона. Имаше въпрос за транспониране на европейското законодателство. Някои страни членки е, остават с е, впечатление, че след като са транспонирали законодателството, са си свършили работата. Но това не е така. Транспонирането на законодателството е само първата крачка в целия процес. След като сте транспонирани, всичко започва и тогава трябва да се започне с изпълнението. Коментирахте по-високите разходи за изпълнение на законодателството. Тук съм съгласен с Ханс, че ползата от прилагане на законодателството във всички случаи надхвърля а, разходите, защото а, е, голяма част от тези мерки за изпълнение са свързани с зеления растеж и така нататък. Тоест, те създават е, работни места или го улесняват съзнаването им и правят економиката по-конкурентно способна. Примерно, е, законодателство за емисии, за подобряване на качеството на въздуха – разхода дори не може да се сравнява с това колко струват 100 хиляди преждевременно загубени живота заради е, лошо здраве или средствата, които се отделят от страните членки за подкрепа за хронични заболявания. Да не говорим за отсъствие от работа поради болест и така нататък. Индия, Китай, това беше втория оратор от е, Харватия. Също Штатите, напълно съм съгласен. Е, след като проблема е на световно ниво, не може да се очаква Европейския съюз да го реши. Няма околна среда на Европейския съюз и околна среда на Китай, околна среда на Штатите. Околната среда е една обща, глобална. И проблема е един общ, глобален, затова и решението трябва да е едно общо, глобално. глобално. Затова и е, се работи по е, целите за устойчиво развитие на ООН. Сега казвате, има 28 различни страни с различно положение. Така е, така е, за съжаление. Е, включително и когато се създават закони тези страни се движат с 28 различни скорости. Но проблема не е, е законодателството, то е еднакво за всички. Просто въпросът е защо някои страни членки постигат съответните цели, а други не. Проблема не е в законодателството, а в капацитет на отделните страни. И сега какво казваме? Искаме да бъдем по-амбициозни, но не като си снижаваме стандартите и целите, а да бъдем, да оставаме амбициозни в целите си, но да бъдем амбициозни и по изпълнението на законодателството. Как? Да видим кои са страните членки, които не постигат целите, да видим кои са причините, да ги подкрепим за да могат те да ги постигнат. Госпожа Лерой е, коментира, че да се направи избор също си има своята съответна цена. Напълно е вярно. Сега обсъждаме е, целите за устойчиво развитие на ООН, но какъв смисъл има да ги обсъждаме, ако не мислим как тези цели е, ще бъдат изпълнявани? И е, всички ангажименти, които страните членки са е, поели 0,33% е, от БВП или 0,7% и така нататък. Тази дискусия в момента продължава. Мария Луис Бая от Испания даде отличен пример, че е, най-добрата енергия е спестената такава. Та, когато говорим и за отпадъци, там първия приоритет е те да бъдат преработвани. Това е най-доброто. А още по-добро е просто да избегнем създаването на тези отпадъци. Говори се тук за е, разхищаване на храна. 30% от хранителните ни продукти, представете си, се разхищават. Значи не трябва да мислим как да рециклираме този отпадък, а по-скоро как да намалим появата му. А, що се отнася да речеме до, еко, е, до, до екодизайн? един производител и дизайнер на компютър може да произведе компютър, който потребява 10% по-малко енергия. Много добре, с 10% осъществявате намаление. Но после аз като потребител си оставам компютъра включен цял, цяла нощ, което означава, че съм отвоил потреблението макар че го използвам само през деня. Значи, е, този, който е разработил компютъра, е намалил потреблението с 10%, аз го увеличавам за 100%. Няма логика. Колегинята от Румъния говори за техно... трансферна технология и къде се ангажира парламента. Именно а, срещата от, подобни, а, от подобен род са направени точно с цел да ангажираме и а, депутатите от националните парламенти. Те са тези, които могат да решават как да вкарат тези въпроси в парламента. Населението в света да, това ще бъде един много голям проблем, голямо предизвикателство. Скоро ще стигнем цифрата 9 милиарда. И е, съответния натиск върху хранителните ресурси, водата, почвата, енергията, земята ще бъде огромен. И ако смятаме, че с днешни решения ще решим проблемите на бъдещето, това не може да стане. Както каза Ханс, ние имаме напредък, но за бъдеще не можем да продължаваме както до сега. Проблемите, предизвикателствата растат и нашите усилия трябва да се отвоят. Наши е, колегата от Холандия говори за ресурси, за кръгова економика. Аз а, е, и за това, че е оттеглен а, е, пакета. Но аз бих се притеснявал, ако сме го оттеглили без да предлагаме нищо в замяна, но напротив, ние го оттеглихме с цел да излезем с по-амбициозно предложение. Първо ревизиран пакет за отпадъците. Когато става дума за отпадъци, става, говориме само за а, продуктите, които са в края на жизнения си цикъл. Но не е правилно. Ние трябва да говорим за отпадък още преди да е произведен съответния продукт, защото в край на кращата отпадък се създава още при добивната промишленост, а също така и в цикъла на разработване на продукта. И ако мога да произведа тази бутилка с 5 или 10% по-малко пластмаса и да си запазя капацитета тя да съдържа половин литър вода, това е добра економика, економия. Е, Тоест ще преразгледаме пакета за отпадъците и ще излезем с а, други предложения, свързани и с а, аспекта на производството, не само за потреблението. Също в дневния ред на председателството ще влезе и темата за кръговата економика. Аз напълно подкрепям това. Колегата от Малта коментира проблемите с водата и така нататък. Разбира се, особено в земеделски е, въпроси, е, райони има проблем. 70% е, от е, световните запаси за вода се използват за земеделие. И има фондове, средства, ако страните членки искат да постигнат някакви подобрения, могат да го направят. Сега има ред програми за управление на водните ресурси в много страни и членки. Ние работиме съвсем в тясна връзка с тях по тях. Ресурсова ефективност, емисии и така нататък. Дори кръговата економика в края на краищата ще а, има емисии. поставените цели и ангажимент на гражданите. Аз вече коментирах. Гражданите могат да бъдат ангажирани в много голяма степен. Те могат да бъдат основните изпълнители, защото ако страните членки не постигат съответните цели за качество на въздуха или за качество на водата, бих очаквал гражданите да предприемат съответните действия. Плана Юнгер и съответните проекти, да, ще има изискване за устойчивост. Напълно съм съгласен, че ефективността е най-доброто, що се отнася до потребление на гориво. А, а за това какъв тип енергия потребяват страните членки, е, шистов газ, така нататък, това е решение на самата страна. Ако тя реши да добива нефт или газ, това е нейно прерогатив, разбира се, спазвайки нашите критерии за екодизайн, винаги когато става дума за тази тема, от една страна се говори за енергийния аспект, т.е. да се търси енергийна ефективност, но също и ефективност за потребяване на, материали. На материали. И извеждането е, и пазара на материалите е още един аспект, който ще е бъде поставен в темата кръгова економика, защото много, много суровини не се появяват отново на пазара посредством рециклиране. Устойчиво раз... планирани, разработени жилища, съгласен съм с коментарите, след устойчивост тази област трябва да търсим интелигентни градове. Ние не можем да бъдем по-конкурентно способни, като намаляваме заплащането. Съгласна съм с конкурен... коментарите за конкурентна способността. Не можем да имаме заплащане като в Азия. Тогава вече трябва да бъдем конкурентно способни заради по- ефективно използване на ресурсите. Ханс отговори за опасността от разселване поради бедност, економически причини или економически такива. И именно за това а, са формулирани целите за устойчиво развитие на ОНЕ, Защото ако не ги постигнем, няма да можем да а, спрем и тези тенденции на разселване, миграция и така нататък. Председателят. Благодаря, благодаря, благодаря и на преводачите, че останаха по-дълго с нас. И преди да приключим, нека да ви припомня, че отвън сте поканени на коктейл, защото така ще се възползваме от отличната възможност да бъдем заедно и да продължим неофициално. Нямах много официални речи. Благодаря ви и довиждане.